Good morning, ladies and gentlemen. Let us start. Добро утро. Да започнем работата си във втория ден на заседанието на комисията в ИТРЕ. We go to the uh, next point. Минаваме на следващата точка. а именно управление на енергийния съюз. Много важна тема е в началото на зимния ни пакет. Докладчикът ни е Клод Тюрмес. Знаете, че на 30 ноември комисията представи пакета Чиста енергия за всички европейци, съдържащ 8 законодателни предложения по е, енергийна ефективност, две различни обновяеми е, е, енергийни източници, е, сигурност на доставките и правила за управление на енергийния съюз. АСЕР също и правила за управление. Днес ще продължим дискусия по законодателния пакет, като обсъдим две предложения. Първо, управлението на енергийния, на енергийния съюз Е, бих поканил госпожа Рибаси, но е, всъщност тя не, няма да присъства. Тя е докладчика от Енви, а ние с Енви работим много в тясно взаимодействие по управлението на Енергийния съюз, защото, както знаем, част от Енергийния съюз е, се занимава с въпроса с климата. Ефективността е, попада в нашите е, правомощия, но, но климата е техен на Енви. Сега ще проведем първоначален обмен на мнение по директивата за енергийна ефективност, също много важен документ и също попада в нашите поле на дейност. Е, хубаво е, че всички докладчици по този пакет са тук. Искате ли да кажете нещо? Да, ще започнем с управлението на Енергийния съюз, разбира се. Винаги съм казвал, че всички докладчици от зимния пакет трябва да присъстват във всички наши дискусии така че благодаря ви, че сте тук, защото отговаряте за това. Вие също. Благодаря на всички. Чудесно е, че сте тук, защото трябва наистина да координираме действията си, за да знаем какво се случва с други предложения. Сега започваме с първото управление, както казах. Колега Тюрмес, имате думата. Uh, I have, uh, how much time, Mr. President? Yeah, с колко време разполагам, господин председател? С 5 минути, както обикновено. 2016 беше най-горещата година. Вчера прочетахме че и леда и на Арктика и в Антарктика са слезли, са спаднали, е, нивото на леда, на ледо, ледото прикритие е спаднало най-низко от 5 години насам. Защо го казвам? Проблем има и той е спешен, неотложен. Доброто, добрата новина е, че има решения и трябва да сме горди, особено тези тази комисия, с това, което постигнахме в последните 15 е, години, това подготвя а, е, пътя към едно по-ефтино решение. Например, ветроенергията е по-ефтин вариант от а, е, старите конвенционални източници. После знаем как вече да строим а, е, а, е, е, интелигентни а, домове с нула потребление на енергия. Знаем как да обновим, да санираме старите сгради но разбира се, е, освен това тези решения водят до нови работни места, до допълнителни възможности за износ, е, водят след себе си е, чист въздух, намаляват политическия риск. Така че това, което трябва да направим с този регламент за управлението е следното. Най-важният въпрос е да се опитаме да осъществим този преход при най-низки разходи, на най-низка цена и всички инвестиции, дали за саниране на сгради, дали за изграждане на нови, дали електромобилите, всичко това трябва да се направи при минимални разходи. Вчера аз казах, защо, например, една голяма е, фотоволтична инсталация в Полша с, е, струва 95 е, евро, е, докато същото е в Дания, струва 55 значи, евро за мегаватт. Същото слънцегреене, същата географска ширина Полша и Дания, а защо там е по-ефтино? Също Румъния и Германия, германски инвеститор в Румъния така че трябва да, да, е, да е, решим въпроса с е, риска за инвеститорите и това е най-важното. Ето защо този регламент за управлението може да има огромен, огромна полза. Първо, да се внесе яснота по това на къде сме тръгнали. И след това трябва да работим с комисията ЕНВИ за изработване на подробни планове. Те трябва да започнат от 2050-та. Знаем, че трябва да сведем до нула а, е, разхода до 2050-та и е, междувременно трябва да видим къде ще се намираме 2030-та и да преодолеем а, е, рефлекса си а, е, да отлагаме трудните неща за по-късно. Значи, ако, като минем от 70% ВЕИ в следващото десетилетие и да минем от 27 до 100 в следващите 20 години, това просто е невъзможно, съдейки по, нали, използвайки просто аритметика. Какъв е другия начин да се съкретят разходите, да се работи по-добре на регионално равнище? Вече каз, съм казал тук, Комисията всеки 5 години от това е, лято на там е, нататък трябва да започне с съответните доклади за е, Балтийския район, за е, Северно море, за е, Южния регион, е, отчети за положението там. И по-второ, в тези е, смътни времена за Европа ни трябват ви, видими проекти. Е, е, е, обновяеми проекти, е, които са от интерес на всички, да кажем, голе, крупни проекти в Балтийско, в Северно море колективни действия в Централна Европа за лансиране на електромобилите. И последното, което искам да е ясно, правителствата все още гледат на това като на бреме, е, товар. А за мен то е възможност, възможност за инвестиции. И друго, което тези е, трябва да стане ясно, правителствата не са сами в това начинание. Гражданите ще им помогнат. Е, прогресивно мислещите е, компании също. Така че в тези планове е, трябва да имаме един така, общ процес. Един град ще тръгне след правителството си, ако види една добра политика на среща. И във всички случаи това е колективно е, начинание. Правителствата сами не могат да се справят. Затова ни трябва многопластово, многослойно управление, е, именно градовете, гражданите и прогресивно мислищите дружества да се включат в това. Благодаря, господин Каринч от е, НП, вместо докладчика ни във всяка, господин Хокман. Благодаря, господин председател. Аз съм Гунар Хокмарк и ще прочета написаното от него изказване. По-нататък ще направя и в собствено качество коментар. Сега съм Гунар. Аз съм убеден, че ще можем да работим ефективно и бързо с, по, този, е, важен, е, по това важно досие. Правителствената рамка за енергийния съюз е, е отрешаващо значение, за да е, постигнем целите в целия съюз. Е, все още съм го над. Очаквам да работя с докладчика, господин Турмес и другите докладчици в Сянка, за да е, планира, за да може планирането на нашите енергийни пазари да е предсказуемо и планируемо. Няколко е, общи бележки. Е, първо, енергийният съюз е един от най-важните проекти на Европейския съюз. Е, не най-малко поради геополитическите тенденции в последните години. Е, напълно функциониращ общ енергиен пазар ще смъкне цените, ще е, облагодетелства потребителите поради конкуренцията, енергийните доставки, енергийна ефективност и взаимосвързаността на мрежите. За да постигнат това, държавни, правителствените системи трябва да задействат общите добрите практики е, също са е, много разумни в това отношение, за да постигнем общите цели. Ако добре е премислено това, ще е, намали бремето върху държавите членки, като ще рационализира е, задълженията за отчет и планиране и ще съкрати бюрокрацията. Целта трябва да бъде да се улесни сравнимостта и предсказуемостта на енергийните пазари на Европейския съюз, вместо да се натоварват те с допълнителни бюрократични изисквания. Е, накратко, държавната система трябва да гарантира е, така, защото Европейския съюз да е, напредва, създавайки един конкурентен пазар, който да устоява на външен натиск интра, инф, планиране на инфраструктурата е от решаващо значение в това отношение и три, следвайки тази логика, аз, Гунар, съм убеден, че можем да намерим начини, по които държавната система да бъде по-рационална, по-лесна, по-ненатоварваща при отчетите. И затова мисля, че трябва да внимаваме какво друго предвиждаме, за да поддържаме економическа ефективност. Основното правило трябва да бъде т.е. нищо не влиза преди нещо да излезе. Е, е, е, полага ли му се на Гунар още време да, да, да, прочете ли, да прочете ли остатъка? Бързичко. Да, ще ускоря, но преводачите ще се доста Четвърто, е, е, управлението трябва да е гъвкаво, е, отчита спецификата на 28-те и в крайна сметка предложението може да, подска... да предостави предказуемо за инвеститорите, това е много важно, и стабилно за дългосрочен план за енергийния пазар. Е, трябва да почива всичко това върху солидно сътрудничество между държавите членки, държавите членки и комисията, която трябва да предоставя е, помощ, е, когато е необходимо. И го наруча, да работи с вас. Госпожа Грифин от ЕС, социалисти демократи, като докладчик в Сянка. Благодаря, уважаеми го колеги. Благодаря на всички е, за контекста, за изказванията. Напълно съм съгласна с Клод относно това, което ни трябва амбиция. Като социал-демократи ние работим съвместно с е, Кола Серино и с колегите от хоризонталните е, групи. Защото наистина има много сериозна е, връзка между всички досията в, това, е, в този пакет по съдържанието. Наистина е ясно какво, към какво се стремим в този регламент. Първо, дългосрочна рамка, за да дадем възможност за преход в енергийната област в ЕСА, продукцията, производството, ВЕИ и енергийна ефективност. Тези цели не трябва да се взимат като даденост. Нужно е да имаме съответни средства за това. Финансирането е част от тях. И за това аз наистина искам да разгледаме този аспект относно финансирането, разгледано в регламентите, за да може наистина това да бъде в интерес на държавите членки. Допълнителното финансиране ще даде възможност по-добре да се планира в държавите членки и да се гарантира а, преход, който е справедлив както за е, работната така, така и за техните умения. Нужно е ясен ангажимент от всички нас по отношение на ВЕИ и енергийната ефективност за да можем да гарантираме сигурност за инвеститорите. И друго нещо много важно в дългосрочен де, план на декармонизацията стратегия, в която ние се съгласихме от Парижското споразумение. Дългосрочната стратегия трябва да се предаде 2020 година, а 30 година трябва да бъдат готови плановете още през 2018 година трябва наистина да е, стъпим върху средносрочни и дългосрочни планове, за да можем да управляваме всички активи успешно, което означава, че в противен случай всички разходи ще ни струват много по-скъпо. Необходимо е да се разгледат стратегиите 2050 година. По-нататък включването на всички заинтересовани страни трябва да се укрепи. И на последно място необходимостта от сътрудничество, енергийна ефективност и основните принципи в това във връзка с енергийната бедност и борбата с нея в нашите планове. И наистина на последно място. Нещо ключово от колегата Калас по отношение на КОП-21. Прозрачност и включване на всички участници. Това е много важно. Благодаря. Председателя, благодаря. Наистина доста по-кратко, отколкото Гунар Кристиан взети заедно своите изказвания, е, се изказахте вие. Е, след това колегата Тушеновски от името на ЕКР. Благодаря, господин председател. Аз наистина оценявам високо а, чутото, но много ще се радвам да имаме в писмен вид идеите му за подхода по този доклад, за да имаме възможност да се подготвим наистина за дебата. Малко съм изненадан, че Клод Тюрмес наистина поставя много амбициозни е, цели относно енергията от възобновяеми източници. Първото увеличение до 20-та година наистина може да бъде много сложно – поради високите цели, те много по-трудно винаги се постигат. И когато чета доклада, и конкретните цели, е, е, мисля, че наистина някои от тях трябва да бъдат развити в специфични по отрасли доклади. Защото да, наистина на високо управление ние трябва да съсегнем всички тези аспекти, но е много важно всички тези доклади да бъдат хармонизирани. Що се отнася до е, един по-скептичен аспект? Поради економически причини, може би няма да е много лесно да се откажем от е, изкопаемите горива и атомната енергия. тъй като съкретения жизнен цикъл на всички тези инсталации може наистина да окаже въздействие върху тези производители, които трябва да гарантират стабилитета на енергийния пазар в ЕС. Обаче съм съгласен с Пол, че трябва да наистина опростим структурата на националните планове и че доклада трябва да бъде опростен, докладът би трябвало да бъде и по-кратък, според мен. Генерирането на тези планове на национално ниво на един на две години период ще бъде много сложно. И на последно място, притеснявам се, че непряко ще се намесим на практика в енергийния баланс и структура в отделните държави членки, защото по Лисабонския договор всички тези правомощия са всъщност правомощия на държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Тамборано от името на Европа, свободата и пряката демокрация. Grazie Presidente, ho ascoltato con molta attenzione la relazione. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах изказването от страна на докладчика. Мисля, че тези 27% вей до 2030 година и 30% енергийни е, економии са доста амбициозни, би трябвало да бъдат разглеждани по-скоро в Паричното споразумение и перспективата 2050 година по отношение на всички тези проценти. Мисля, че трябва наистина на национално ниво да се направят съответните разчети. Необходимо е да се разгледат и различните мерки и също така, за да бъдете ефективни. Ако държавите членки не постигнат своите цели, трябва да има предвиден механизъм. Има, разбира се, и съпротива сред много държави членки, на което ставаме свидетели. Дали става въпрос на интуитивност? институционално ниво или на отделни групи, включително научно-изследователски, трябва да се обърне внимание на това и нужно да има по-голяма гъвкавост. И наистина някои от по-лукавите държави членки, като че ли имат по-добър напредък. Германия, Полша, като че ли изостават, например, Полша особено, като че ли остават в един вид робство енергийно по отношение на Русия или Штатите. Така че в крайна сметка, за да има смисъл економическия е напредък, трябва да се направят нужните стъпки, включително и на национално ниво. Необходимо е да не се окажем заключени в царството на изкопаемите горива. Необходимо е да се уточнат точното економии, които могат да бъдат реализирани с разработване на ВИ. Нужно е да се разгледа всичко на равнопоставен план. А освен това, да имаме предвид и всички разходи. Мисля, че бе разгледан този въпрос и господин Тюрмас засегна този въпрос, по особено, що се отнася до ВИ и А в Италия, например, има разлики между отделните региони. Има конкретни а, публични търгове, и, на които виждаме, че съществуват различни а, разходи. И а, всичко като че ли се основава на разходи, правени в един по-скъп период в миналото. Благодаря много. Господин Шафхаузер от името на Европа на нациите и свободата. Euh, Благодаря. Очевидно ние можем да подкрепим тези амбициозни цели, дори да бъдем и по-амбициозни. Искам да подчертая едно нещо. Много се чувствам ядосан и то защото тук се намесваме в една така патриархална структура. Е, комисията с всичките си, е, целият си авторитет е, заповядва на децата си, които са страните членки, какво да правят преди, по време на и след това. И ако децата се държат добре, ето ако се изпазат задачите, които им дава комисията и парламента, ние тогава ще бъдем много щедри. Аз лично не съм чак толкова патриархален. Не смятам, че страните членки са деца и винаги трябва да се обясняват какво са направили. Те са достатъчно отговорни самите, достатъчно са мъдри и достатъчно знаят какво трябва да направят. Освен това е необходимо да имат средства, за да постигнат тези цели. Така че, моето мнение е следното. Първо трябва да има финансови средства. Защо ще се формулират цели, ако няма средства те да бъдат постигнати? А, средства в държавите няма. Има политика на бюджетни економика. Ние в момента не сме в състояние да направиме това, което можехме. Нали, е, направихме обща валута, за да правим инвестиции, включително в е, сферата на енергетиката. И сега изведнъж ни се слагат е, цели, кои, за които ние нямаме средства. После индустриалната политика в енергетиката, предлагането и търсенето и предлагането. Това трябва да се отчита. Това е основен момент. Необходимо е да преразгледаме цялата схема, да, да видим къде е мястото на страната членки, да дадеме средства, Добре, нека да има иерархизация, нека да тръгнем от е, е, спестяване на енергии, след това да говорим за нови типове източници на енергии. Много благодаря за вашите бележки и изказване. И сега останалите оратори. Има също така и други е, докладчици в този пакет. Господин Занонат, заповядайте. Благодаря, господин председател. На този етап в дебата вече много бе казано. Съгласна съм обаче с казаното от Клод. Така че е, по принцип подкрепям новите регламенти, представени от комисията. Нужен е енерген пазар, който да работи, което означава, че е прозрачен и също така трябва да има надежно ръководство. Това ще бъде в интерес на всички европейски граждани за дълъг период от време. За това е нужно да планираме, да наблюдаваме развитието в една опростена рамка, която обаче се пре, пре, прилага навсякъде. Това е изключително важно, за да се обхванат и целите 2300 за енергия и климат. И е, държавите членки като че ли пренебрегват някои аспекти от е, транснационалните измерения на енергийната политика. Също така по отношение на прехода е, е важно да се обърне внимание какви са предизвикателствата пред всички нас. Трябва да гарантираме, че наистина правилно се насочим към целите, що се отнася до ефективността и ВИ. Надежността за интегрирането на плановете в областта на климата и енергетиката трябва да бъдат основен инструмент, за да може да има финансиране за постигане на целите. Така че добре е наистина комисията да наблюдава всички тези процеси, да предложи и други мерки, ако е на мнение, че държавите членки не са достатъчно амбициозни. Аз не мисля, че просто само препоръки могат да гарантират правната сигурност за инвеститорите. Мисля, че това е една възможност за е, инвеститорите от друга страна да се включат, е, за да стане това. Обаче е необходимо те да бъдат е, уверени, че рамката е стабилна. Необходимо е да има ясен преход в областта на енергийния пазар. Добре да бъде дефинирано всичко. Сигурността е нещо изключително важно. Okay. <laughs> Това е края, да, на изказването. Благодаря, председателя. Благодаря. Зная, че е много трудно за една минута наистина човек да организира изказването си, но много ви моля да се придържаме към този график. Сега господин Рой от списъка желатели, желащи да се изкажете. Една кратка бележка. Ако искаме да постигнем целите, както каза Клод, трябва да е, за да нижим разходи, т.е. да работим по-ефективно. Е, последствие това е, че трябва да действаме е, реалистично, постъпки, постъпателно, а да не, да не избързваме, за да трябва да се борим след това с една тежка, тежка бюрокрация. Аз мисля, че този пътят е е, ще бъде по-ефективен, по-бърз, е, е, ако разбира се се заложи на интересите на различните групи. И разбира се да има една, една по така сериозна система за надзор. Благодаря, колегата Никън. Благодаря. Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен с това, което да даде като разяснение докладчикът Клад Турмес. когато една и, едно и също дружество а, с едни, еднакви а, сметки в банката декларира а, различни разходи за инвестициите си, аз не смятам, че е толкова голям проблема, защото въпроса е какви, каква е цената на инвестициите в двете страни но ние трябва да установим разходите за инвестиции на някакво разумно ниво и то на европейско ниво. Така че е, тези разходи да бъдат директно свързани от една страна с е, набирането на капитал и от друга страна да не се подтикват определени дружества да декларират капиталови разходи, които не са реалистични. Трябва ясно да кажем, че е, тази политика засяга милиони е, европейци когато говорим за енергийна ефективност, не може да говорим само за крайния потребител. Става дума и за производителите, е, дистрибуторите на енергия и е, производителите на съответните техники и едва накрая крайния е, потребител. Не можем да сочим с пръст само неефективните инвестиции или големите е, загуби. Има дружества, които печелят абсолютно неправомерно. Кой плаща в края на грещата? Гражданите. Ние трябва да посочим именно тези проблеми. Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Действително, текста за управлението е от, в центъра на проблема, за да се направят е, връзки с всички законодателни тестове, свързани с енергетиката. Тук трябва да отразяваме и волята на държавите да има гъвкавост, така че те според своите положителни черти и своите приоритети да отразят е, конкретните си нужди в националните енергийни планове, както се предлагат от комисия, е, следва да се отчитат положителните елементи в смисъл на това какво трябва да предприеме страната, тя да избере в кои отрасли да даде предимство на своите политики. Това е добре като предложение. После вчера коментирахме също тази тема. В е, директивата за възобновяеми енергии е, трябва изрично да се запише, че е, заявките за предложения трябва да бъдат по отрасли, а не по типове технологии, защото така ще могат да се отчитат специфичните характеристики на всяка страна членка. Аз лично ще настоявам изрично за това. Благодаря, госпожо. Госпожа Ван Брент. Um, Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че пакета за енергията е пакет, и ние в нашата парламентарна комисия, заедно с е, останалите парламентарни комисии, трябва да е, направим така, че всички текстове да бъдат е, свързани, за да излезем с един абсолютно последова... вътрешно последователен продукт. Темата за управление, докладчиците в Сянка засегнаха един момент от тази по-обща тема, а именно енергийната бедност и съответните цели. Изключително важно е в националните планове да се изведе на много предно място е, проблема с енергийната бедност. Друг въпрос, е, свързан за зваемостта е, по отношение на енергокапацитетите. Тук комисията трябва да играе основен на роля – ние слагаме много голям акцент върху страните членки. Винаги правим това. Разсъждаваме в Европейския съюз, комисията, парламента и е, след това се обръщаме към страните членки. Но по отношение на енергетиката, всъщност основните участващи лица са регионите и гражданите. Ако се обръщаме само към националното ниво, не поглеждаме регионалното и местното, няма да постигнем много. Благодаря, господин Левандовски. Благодаря. Съвсем кратко ще допълня коментарите на Гюнер Хокмарк. Тук става дума за а, дългосрочно планиране, 50 години. Представете си светът през 2070 е, Комисията е много творчески настроена в създаването на регу, регламен, регламентиращи текстове. Но а, какво точно ще се случи, примерно, с системата за търговия с емисии а, и регулирането на а, пазара? сега 50 годишно планиране. После, е, много, много така елемент на бюрокрация има, много текстове се създават. Би следвало комисията да има специален отдел, за който да следи всички тези е, доклади, които ще се подават според изискванията. После, е, платформа за финансиране на страните, които не успяват да се справят. Може би по-лесно ще бъде да се поставят по- малко амбициозни цели, а не да бъдат санкционирани страните за това, че не се справят. Значи, нека малко да снижиме летвата, да са по-малки амбициите, а не да търсиме начин да се правят да се санкционират страните членки и съответните средства да отиват в комисията. Господин Корумбашев. Uh, Благодаря, господин председател. Първо искам да коментирам ефективността на капитала. За фотоволтаиците, например, в е, Белгия една установка произвежда... Е, 1 киловатт дава 900. При нас е, един е, дава 1400. Значи при нас имаме около 50% по- по-голяма ефективност по различни причини. Ние имаме капацитет 1000 мегавата но цена, от слънчева енергия, но цената беше 360 евро и хората излязоха на улицата. Правителството падна, цената на електричеството се дигна с 60%. И сега всички стимули за зелена енергетика в нашата страна просто са отменени със закон. И защо съм аз тук? Когато говорим за амбициозни цели, говорите 30% енергийна ефективност, 30% ВИ, други 40, 50%, и някак си ми се струва, че ние сме тук на пазара на килими в Истанбул. Истанбул е само на 200 км от моята страна. Въпросът е каква ще е структурата на пазара. Всеки процент струва пари. И каква е цената? Дали нашите амбиции се покриват от съответната цена? Аз искам да живея в къща от 500 квадратни метра метра, но мога да си позволя само апартамент от 100. Така че е, искам да подкрепя Катрин Ван Брент. В Мюнхен, когато целта беше 20% е, за ВИ, Мюнхен каза, добре, ние можем да постигнем 30%. Значи има градове, които могат да наложат различен темп, темп да постигнат повече. Но ако няма задължителни цели за страните членки, не считам, че ще вървим напред. Поне това е моето мнение. Нямаме ли задължителни цели, ще чакаме какво, да видим какво правят другите, ще казваме, че е много скъпо. Нека да има задължителни е, цели и за енергийна ефективност, и за ВИ за страните членки. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата. Господин Бранко Лопес. Eh, Благодаря. Много сериозно трябва да обсъдим темата. Не е въпрос да бъдем амбициозни, въпрос е да бъдем реалисти. Какво се случи в а, а, Париж? А, ние трябва да се опитваме да постигнем договорките от Париж, но енергийната ефективност и а, ефикасността са страните на, на една и съща, двете страни на един и съща монета. Като докладчик по е, текста за възобновяеми енергийни източници, аз лично се е, притеснявам дали ще си постигнем целите. Е, а би следвало да бъдем и достатъчно амбициозни, е, за да постигнем целите от Париж. Освен това, трябва да бъдем и последователни в различните си цели, включително за енергийна ефективност и за е, управлението. Тук е, като че ли не се създават достатъчно стимули. Е, не, ако нямаме задължителни цели, много трудно ще постигнем декарбонизация и съответните цели. Ако няма задължителни цели в директивата за ВИ, не виждам как това ще стане. Приветствам предложението на господин Турмес, ще изляза и с мои. Също така, мисля, че трябва да се възприемат задължителните цели от директивата е, за колите. Не знам защо отпадат сега тези неща. Страните членки са поели ангажименти да спазят тези цели и според мен ние трябва да си търсиме и постигането на общите глобални цели. Управлението трябва да бъде подсилено, е, директивата за ВЕИ трябва да е подсилена, директивата за е, енергийна ефективност също. Благодаря. Сега давам думата на докладчикът. Сега този път вие ще се изкажете от своя име, нали? We're speaking about the climate and that's very important and I in no way uh, wish to... Uh... Да, е, благодаря. Наистина, е, искам да е, кажа някои неща по отношение на потребителите. Of the energy union. Uh, е, Което когато става дума за потребители, е, нещата опират до разходи. И когато е, си мислим как трябва да бъде, се управлява цялата тази система, отчитането и така нататък, аз наистина изчетах преди малко мнението на Гундар, но съм съм с него. Трябва да помислим за, за цената, за разходите и той казва, а, е, нали, е, нашето азбучно правило трябва да е, че нищо не трябва да влезе без да из... нещо да излезе. Много лесно се помни този принцип и това трябва да ни е, така да се каже, пътоводната звезда. Да намаляваме е, бремето, защото в крайна сметка потребителя плаща за всичко, а пък и той гласува за нас благодаря. Е, чудесно се вместваме във времето, защото 7 е, е, докладчика по този енергиен пакет са тук. Сега да дадем възможност на Европейската комисия, тъй като това е нейно законодателно предложение, е, Давам думата на а, директора на а, Генерална дирекция Енерджи е, от името на комисията. Благодаря, господин Пусек, е, господин председател. Добър ден на всички. Изслушахме с интерес дискусията. Благодарим на докладчика, докладчиците в Сянка за свършената работа. Бих искала да а, наблегна на пет неща. След това от а, генерална дирекция Клама ще добавя нещо. Значи за предсказуемостта и сигурността това е, е основната ни цел в работата на Енергийния съюз. Искаме да има повече предсказуемост на национално и европейско равнище. Това е ясна отправна точка и за пакета, пък и за управлението на съюза. Второ, е, направихме огромно усилие да рационализираме всички задължения по планиране и отчитане, както в, по линия на енергетиката, така и на климата. През последните две години всички отчети, доклади е, и планове е, огледахме на държавите членки и а, решихме кои могат да бъдат хвърлени, е, захвърлени като устарели, кои могат да бъдат актуализирани, кои могат да бъдат рационализирани. Резултатът е, че от 90 енергийни задължения над 20 а, е, е, отхвърлихме, другите бяха интегрирани или а, а, актуализирани. А, така че направихме огромно усилие да рационализираме съществуващата практика по планиране и отчитане, което води до по-малко бюрокрация. Е, става дума за Националния план за ефективност, за ВЕИ е, от 2020. Те ще бъдат интегрирани в е, общите национални планове, така че ще има по-голяма степен на синергия. По националните интегрални планове ударението е от... Е, ще бъде е, целите за 2030 за енергетика, газ, електрина, е, енергийна ефективност. Има възможност, значи, правителствата да бъдат ефективни, има европейски цели, но ние обхванахме и петте други измерения на енергийния съюз, е, което означава, някои вече ги споменахте, инфраструктурата, ще измерим от това енергийната бедност, разбира се. Много важен въпрос е, в самия пакет. Е, ние имаме различни елементи пазарен е, дизайн, енергийна ефективност, но ще следваме и е, предложението на правителствата. И един ключов е, елемент, споменат от Клод, това е участието на заинтересованите страни. Искаме националните правителства да е, въвлекат всички гражданите, градовете, е, промишлеността, индустрията, националните парламенти. Това е основно е, така изискване, което включваме и в предложенията, е да се консултират и съседните страни. Ще помогнем е, на съседните е, на тези страни е, и е, в някои технически аспекти. И е, четвърта точка регион сътрудничество, нещо, което Клод спомена. Вече имаме добри примери. Е, по ВЕИ или е, структурата на пазара е, за економика от мащаба. Тоест, е, разходите са по-низки при по-добро регионално сътрудничество. В момента е, сега е, има добро регионално сътрудничество, но в бъдеще трябва да е още по-добре. Работим с факти и цифри, за да иллюстрираме смисъла от регионалното сътрудничество. Е, е, както например за Балтийските, е, югоисточните европейски страни. Е, сега вече минаваме над началният е, е, начален етап за инфраструктурата и ще задълбочим аналитичната ни дейност, за да покажем е, как стоят нещата. И накрая е, економическата ефективност, финансирането. Финансирането е важен въпрос. Искаме, е, между прочим, е, целият пакет да бъде е, екипиран с съответните финансови инструменти, например за е, интелигентни сгради и така нататък. Имаме регионални програми, EFSI, там където има елемент енергетика и климат и разходите са един от е, е, ключовите принципи е, така че в този смисъл ние приветстваме това, което се чува днес тук и задавам на колегата от климат думата. Добро утро, само един въпрос. Here we are. Um, and that is the point. И това, което искам да кажа е планиране и стратегия. Предложението разграничава ясно стратегията от плана. Стратегията е нещо дългосрочно, а планът е нещо конкретно за предстоящите 10 години. Значи не искаме да, тук да изпреварваме сив в това отношение с петилетките. Значи, е, сега ние не започваме от е, абсолютна нула. Чух аргументи и тук, и извън е, парламента, че някакси първо изготвяме планове, след това стратегията. Трябва да е, ви кажа, че в сегашното законодателство и регламента за мониторинга има разпоредба, е, която изисква от държавите членки да изготвят стратегии. 11 е, такива са изготвили стратегии, другите, останалите са в процес на изготвяне и доста напреднали. Така че когато казваме, че в 2020 трябва да има дългосрочна стратегия, това е, означава, е, че трябва да се изпълняват ангажиментите от Парижкото е, споразумение. Но плана, който се готви сега за енергетиката и е, климата, за първ път това ще е общ е, план, ще е, се основава върху стратегиите, разработени през последните години. С други думи, не започваме от, от нула. Благодаря много на комисията и на нейните представители. Нашия докладчик от АСЕР, от регламента е, за АСЕР, е, е колега Бетерсън, ще кажете ли нещо? Благодаря. Извинявам се от името на е, докладчета по това досие, че не може да присъства днес, но аз искам да кажа от името на Алда няколко неща. Първо, ние е, приветстваме предложението на комисията. За първ път тя, тя изисква от държавите членки да възприемат тези е, интегрирани национални системи, е, комбиниращи енергетика и климат това е хубаво, да се, е, защото така се координират националните планове през граница и е, хубаво е, че е, модела за изготвяне на тези планове всъщност е, е задължителен, формата е задължителен. Е, е, от е, гледна точка на инвеститорите и инвестициите, важно е, е дългосрочна перспектива. Смятаме, че държавите членки трябва да помислят при съставане на техните планове, трябва да помислят за, да гледат на тях като на възможност за създаване на работни места и растеж. И разбира се, трябва да помислят за конкретните инструменти за финансиране. този процес на управление, е, този, този, този процес е, на правителствата ще е основа за постигане на целите. Ето защо въвеждането на показатели и за ВЕИ, и за енергийна ефективност, за да се проследи напредъка на отделните държави членки е, към общите европейски цели е изключително значение. И накрая задължителното участие на заинтересованите страни за нас е нещо положително. Искаме да наблегнем на него и да засилим е, трябва да сме сигурни, че националните планове се изготвят не само от технократи, но е, общините, е, които са по-близо до гражданите, също да участват. И така участваме, е, очакваме по-нататъчни е, дискусии по темата и сътрудничество. Първоначалната дискусия в ИТРЕ по този пакет е това. Започваме с управлението на енергийния съюз – преди последните бележки и обобщението на докладчика, може би някой има да добави нещо или да попита нещо, понеже това ни е първата такава дискусия. Освен това, седемте докладчика са тук, но не виждам предложение. Тогава Клод Тюрмес има думата отново. Първо да благодаря на господин Корумбашев за е, въпроса е, на, за истанбулския пазар на килими. Да, понякога оставаш с впечатлението, че целите, е, за, залагането на целите е като е, търговия с килими но е, съжалявам да го кажа, това приключи през декември 15 година. След Париж имаме международни задължения. 1,5 градуса. И това е, е се отнася до 2050. та Тогава трябва да сведем до нула е, затоплянето. И е, тук е, с, с природата преговори не могат да се водят. Ако отидем, ако прехвърлим мярката, системата полудява. И аз ви предупреждавам тези, които са недоволни от миграционната вълна, ние е, това, пред което сме изправени в момента, е, е нищо в е, сравнение с това, което ни чака. Някой казва, че сме твърде амбициозни. Какво предлагам? Въглеродни бюджети. Това е единствения начин да имаме една академична, научно обоснована дискусия за е, целите ни за 2300 ние е, изместваме тия цели с десетилетие, закъснели сме е, страшно, така че въглеродни бюджети от 2050 да се върнат на 2300 и е, да действаме реалистично, да, да, да целим неща, които са постижими във всичко това потребителя е най-важния. Това са гражданите скоро ще станем 10 милиарда на тази планета и ако не направим нещо бързо в следващите години, губим в тази надпревара. Добрата новина тук е, правили сме грешки в България, в Испания, е, в Испания 450 е, е, евро на мега час, в България 360. Това създава лошо впечатление. Но добрата новина е, че имахме търк във Франция миналата седмица за 55 евро, в Дания 55 евро евро. Тоест, вей е, бяха скъпи, но сега поевтиняха. И ако можем да, е, да е, и всички тези, които проповядват други технологии, ядрената е, е, е, енергия, енергия е два пъти и половина по-скъпа, отколкото е, това, което виждаме на търговете във Франция миналата седмица. Е, е, ще свърша скоро. Това е моето послание към комисията. Е, от, страна на комисията очакваме незабавни действия. Е, проекта за ВЕИ трябва да дойде сега. Къде е предложението на комисията за бюджета след 2020? Господин Монти е, направи добър е, доклад и неговата идея е всички ресурси да се взаимообвържат. И тук имаме два е, препани камъка. Един е справедлив преход. Трябва ни решение за хората от въгледодобивните региони. Но съжалявам, бедността си е бедност. Трябва ни и трябва и да излезем от е, е, тази режим на економии и а, решението е енергийния пакет. А, благодаря, господин докладчик. Сега а, пред, а, графика. Представяне на проекта доклада 21-22 юни 17. Крайен срок за изменение 27 е юни. Нямаме много време, както виждате. Е, обсъждане на измененията 4 септември. Това е програмата ни, графика. Гласуване в Итре през октомври на 11 и 12. Следващата точка в дневния ни ред е, също се отнася до е, пакета чиста енергия е, и е аспекта енергийна ефективност. Докладчик е Адам Герик. Пред презентацията е същата. Е, защото това е втория много важен въпрос от е, пакета за чистата енергия. Знаем, че енергийната ефективност е, е третия стълб на енергийния съюз. Енергийна ефективност е третия стълб, много важен въпрос. И е, колега Герек, ако обичате, започнете презентацията си. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Това, което комисията е, е, има предвид с предложението за допълване на директивата 2012, е, е погрешно, защото то е, е свързано с задължението да се пести е, енергия, а не с самата енергийна ефективност. Разбира се, хубаво е да се пести електроенергия, това води до економии, очевидно, е, но економиите не винаги означават по-добра ефективност. Така че в началото имахме е, е различни е, източници, е, обновяемите, е, е, първичната енергия, това е първичната енергия, която се натрупва, твърдото гориво е, и другите източници. Е, и е, в е, е, въглищата не са единствените, но е, трябва да отчитаме и цялата технология, необходима за извличане на въглищата. След, друг, след това е, е, е идва ядрената енергетика, е, това, която е много скъпа и е, първичната енергия се трансферира в е, е крайна, която става вече потребителска енергия. Каква трябва да е целта на тази директива? ако разбира се е различно от това, което представя комисията. Целта трябва да е да сведем до минимум използването на първична енергия от твърдо, твърди източници, предвид екологичните съображения. Окончателната крайната енергия трябва да се калкулира върху анализ на е, жизния цикъл. Е, директивата не е много е, прецизна при дефиниране на ефективността и спестяванията е, и економиите и е, предлага избор между е, първична и крайна е, енергия. Тук просто уравнението е погрешно, защото намаляването на първична енергия не означава ограничаване използването на твърдо изкопаеми горива. Би трябвало да е, конвенциалните е, източници в е, мрежата от тецове трябва да се калкулира като първична енергия но енергетиката в е, енергийната мрежа, е, е, електроенергията в мрежата трябва да се калкулира като първична и трябва да отива в резервни, в системи за резерв, в случай, че няма че има безветрие и няма слънцегреене. И в е, след това идваме до окончателния етап, което е пазара на дребно. Тук е, избягваме от проблема за енергийна ефективност, като слагаме ударението върху е, спестяване на енергия от страна на потребителите. Е, говорим вече за е, потребявана енергия. Е, това е се отразява върху БВП и може да ограничи е, тук може да се води борба с е, енергийната бедност, например. Е, можем да разделим в три групи потреблението страни с а, различни количества киловатт часа годишно на глава от населението. С а, увеличаване на електроенергията, е, потреблението е, на енергия се увеличава също, така че можем ли да калкулираме енергийната ефективност, като е, ограничим потреблението с 20 2020 е, и след това 30%. Може ли това да стане във всички държави членки? някои предлагат 40% от 2030 по отношение на референдата година. Тази е, нова директива за енергийна ефективност, как тя ще е, се свържи с новата директива за търговия с емисии, която определя цените на е, е, квотите емисии. Е, директивата за схемата за търговия с емисии всъщност определя ефективността на първичните енергийни източници, което е много важно. за дефиницията на енергийна ефективност е, и е, определението на първични енергийни ресурси и ползваема е, енергия. Сега започваме дискусията. Господин Пипер от НП. Благодаря, господин председател. След това, което чухме от колегата Турмес, че света скоро ще загине, бих искал да е, напомня, че Европейския съюз е, е световен шампион в едно отношение по отношение на климата, обновяемите е, енергии, економите на енергия и редуцирана CO2. Ние сме водещи така че целта на директивата за енергийна ефективност действа от 2014 и вече 20% са постигнати от някои страни. Е, това обаче означава, че задължителните е, стойности е, могат да бъдат само сравнени с гледане в кристалното кълбо. Иначе това, което знаем е, че е, не знаем какви кризи предстоят тук и там, така че това ще се отрази на, на е, заложените цели. Моята група а, аргументира продължението си за 30%, но това а, трябва да е индикативно а, като стойност и трябва да се адаптира на, на всеки две години е, задължението 1,5 е за държавите членки не трябва да, се, да бъде заковано за всички времена трябва да се предвиди е, е, клауза за преразглеждане и постепенно отпадане. Е, трябва да бъдем гъвкави по отношение е, альтернативни е, мерки и методи и е, е ранните действия все още не са предвидени по начин, по който да е, отговорят на е, реалните нужди мисля, надавам се много, че ще се сръджим вниманието си върху трите е, члена, които предлага комисията, а не като парламент е, да се правим на много важни, да се занимаваме с е, всички членове и накрая нищо да не постигнем. И така или иначе ще има доста напрежение, когато приемем тези задължителни цели за 40%, както предлагат от ляво, мисля, че по този начин ще разрушим системата. Би трябвало да се да задейства пазарния принцип е, аз наистина очаквам да водим една много ползотворна дискусия по тази директива и, и по предложенията за допълнение и изменение с докладчика и докладчите в сянка. Госпожа Ван Босел, благодаря много, господин председател. Това е изключително важна тема, която обсъждаме сега. Много се радвам също така, че комисията съвсем ясно е проумяла, че енергийната е, ефективност е водещ първи принцип. Това се свързва с е, цялостния замисъл на енергийният съюз. По предложението на комисията, първо във връзка с целите 30% европейско ниво енергийна ефективност, въпросът ми е следният. Как точно ще се разпредели всичко това между отделните държави членки? Комисията говори за 400 000 допълнително работни места, но къде точно ще бъдат откритите? И така, че много моля за подробностите относно тази цел. Подкрепям цялостната визия и в Фландрия подкрепяме този аспект. Но, моля, споделете нещо повече за оценката на въздействието в отделните държави членки. Това ни е нужно преди да вземем конкретни решения за процентите. По 27%. Мисля, че това бе решение взето 2014 година и е много удачно, така че трябва да направим а, оценка, да преценим преди да а, стигнем до решение. И сега дългосрочния ефект и устойчивостта идеята за 1,5% ежегодно. Много амбициозно. Как ще се направят новите замервания? а също така и стимулите при плащанията, как ще се е, подходи. Идеята за използването на енергията, как ще се разпредели всичко през е, периодите. Много моля за допълнителна информация по тези аспекти, но мерките за енергийната ефективност, според мен, ще трябва да бъдат изпълнени. по вероятно един непропорционален подход. А ние трябва да избегнем именно това, защото нормите трябва да са съвсем ясни. Трябва да видим какво можем да вземем предвид, кое е по-маловажно. И от съществено значение да имаме предвид целите за управление за да може в крайна сметка тук да поженем успех. От тази гледна точка няма смисъл наистина да се налагат задължения на държавите членки. И ще обобща съвсем кратко. За 2018 година енергийния план вече говорим за цели. И казваме какво трябва да предприемат държавите членки за 2018 година. Може би малко прекалено а, прибързваме тук, но очакваме с интерес разискванията по този въпрос. Председателя, благодаря много, моля да бъдете по-кратки в своите изказвания. Заповядайте за от името на зелените, е, господин Явор не е тук, затова е, господин Делюнд. Действително, е, много важно е да се въведат 2030 година разпоредби за приключване на съществуващата система. Това аз много не го проумявам. Това е едно предложение. Ние създадахме пазари за енергийна ефективност. Най-лошото, което може да се направи за един инвеститор е да му кажете, имате един пазар, но той ще приключи след 10 години. Никой не знае дали ще продължи този пазар след 10 години, след този период, така че анализът на комисията, обръщам се е, към нея, наистина ли предлагате тази е, клауза при, по приключване? Трябва да престанем да работим с подобни разпоредби, ако искаме наистина да се развие пазара. И показването на господин е, Пипер. Да го кажа немско немски. Когато изготвихме е, немския план за действие, и е, твоите, е, твоите депутати в Германия гласуваха за него. Но е, и след 2300 е, ще ни трябва страшно много енергийна ефективност. Аз днес е, получих фактите от Международната агенция за енергетика. Всичко това, кое, е, всички, които се занимават с е, климат, които са е, мислили по всички тези сценарии, които казват преди всичко енергийна ефективност, знаят, че и след 2300 ще трябва да продължим с енергийната ефективност. Вчера е, заседавахме с френско, е, наблюдавах френското правителство. Е, те поставиха цели за ефективността за 2050, така че нещата продължават станат след 2030. Е, наистина, противен случай е, трябва да спрем да говорим за енергийна ефективност и за е, защита, за опазване на климата. Без ефективност дългосрочно няма да можем да действаме. И не трябва сега пазарите, които с толкова търпение и толкова усилия сме изградили, сега изведнъж да подкопаем, да подкопаем тяхната сигурност с това. Мистер Бен. Благодаря. Заповядайте, господин Бенито Зилага, Обединена Северна левица. Благодаря. Добър ден, господин председател. Благодаря ви. Наистина, ако нямаме принос, как ще можем да бъдем лидер в областта с борбата с промяната в климата? И имайки предвид и позицията на президента Доналд Трамп – трябва наистина да направим нужното за економиката във връзка с енергийната ефективност. Тук има много социални ползи в тази област. Необходимо е да продължим да обръщаме внимание на целите 40% до 2030 година има заложена цел, има сериозни ползи, които можем да извлечем относно периода и след 2030 година. Необходимо е наистина да се разшири перспективата, включително, е, що се отнася и до заключените констатациите на ам, изследването на Комисията за въздействието. Виждаме, че тук става въпрос за 40%, 4,4 допълнител, милиона допълнително работни места във връзка с а, газовия сектор. И а, енергийната ефективност наистина е една възможност да се промени модела и в крайна сметка, за да се постигнат тези дългосрочни промени, трябва да има обвързващи цели на европейско и национално ниво съответно. По този начин наистина можем да интегрираме този подход и в директивата за управление. И накрая, що се отнася до седми член, който според нас е един от много важните в дебата, има голяма разлика между гъвкавостта и а, правните а, пропуски. Така че, за да има последователност в директивата, е необходимо да се премахнат всички правни пропуски, които ще дадат възможност на практика а, да се избегнат целите, да се заобиколят, което пък обезсмисля самата директива. Това а, е във връзка с транспортния отрасъл, а, механизмите по ЕСТЕ, схемата за търговия с емисии – виждаме проблеми там. Благодаря. Господин Тамбурано, Европа на свободата и праката демокрация. Благодаря, господин председател. Много често ние говорим за това, как трябва да се лансира енергийната ефективност. Това е крикален кръгълен камък, цел за Европейския съюз, ако искаме да се откажем от изкопаемите горива. Това е също така една възможност е, за разрешаване не само на екологични, но и социални проблеми. Така че в областта на публичната политика можем да създадем изключително важни междуотраслови възможности в тази насока е, наистина много важно е да не пропуснем тази възможност. 40% цел, национални цели. Това е необходимо. Необходимо, освен това, да се избегне позволяването на държавите членки да изключат, например, транспортния сектор от своите изчисления по енергийните цели 1,5%. също времено пък същите държави членки да изчисляват економии а, именно от транспортния сектор и да включват това в своите крайни изчисления. Сега, 30% крайно потребление на енергия. Не мисля, че това е много разумен подход. Нещо повече. Изключително важно е да променим 7 към 8, там където има възможност наистина да се извършат е, економии, включително и от сградния фонд, ако има възобновяеми системи е, е, за енергия в съответно тези сгради. Това е възможност наистина да се обърне първо внимание на енергийната ефективност, но и да се даде възможност за стимулиране на ВИ, дори и да не се използва по най-ефективен начин в началото. И много често се казва наистина, че е, слънчевите панели като че ли е, не водят непременно до економия, че има разхищание, но в крайна сметка много важно е да се избегне и двойното счетоводство от друга страна. Мерки по ВИ, държавите членки, когато ги лансират, може в крайна сметка да се стигне до считането им за а, економии. Не бива това да допускаме 10А във връзка и с преносимостта на данните на потребителите. Много важен е този въпрос, да не забравяме това. Господин Челка ще бъде заместен от името на Европа на нациите и свободата. Благодаря. Казвате, че се повтарям, но Искам все пак да дам едно независимо мнение по отношение на финансирането. Ако някой иска да направи 23% от сметките си за ток с горна граница 3% и всъщност той ще получи един процент възвръщаемост. Значи инвестиции върху 10 години означава 10%. Тоест на ниво Европейски съюз в еврозоната 10 000 милиарда трябва да се инвестират по тази е, система хиляди милиарди. Това е напълно волонтаристично. Когато има амбициозни амбиции, големи амбиции, трябва да има съответните средства, иначе просто ще пуснем нещата така да си такът. Как точно ще формулираме нови цели без средства? Централната банка от една година изкупуваше е, държавен дилк е, е, от порядъка на 1400 милиарда. Защо не инвестира тези средства в реалната економика? Те ще да преобразят економиката, ще да се създадат поне 3 милиона работни места и щеше да засили Европа по пътя и за разгръщане на устойчива економика. Благодаря. Още два докладчика. Господин Бланко Лопес който отговаря за енергия от възобновяеми източници. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата отново. Най-ефтината енергия, е най-безопасната е тази, която не се използва изобщо. И това можем да прозрем също така и в казаното в комисията. По-малко комисия, по-малко енергия, прощавайте, имаме нужда, повече обаче ще имаме независимост, ако успеем да реализираме економии и също така по-малко ще се генерират емисии. Голяма част от ВИ са економически жизнеспособни източници. Те ще ни помогнат да се борим срещу енергийната бедност. Обаче има и бариери което, които ни пречат да, из, да не ги използваме. Необходимо е да лансираме тези а, източници. И целта 30% не е толкова ре, а, реалистична. Нека да да си спомним, че в крайна сметка е, и по Парижското споразумение ние е, имаме 40 заложени процента. Това е по-амбициозна политика. Това ще значи, че всъщност може да имаме по-голяма доставка именно на енергия от е, възобновяеми източници. Както казах и по отношение на предложението за управление, ще предложа също така и на колегата ми докладчик по тази тема да се координираме, за да работим с областта на декармонизацията по по-решителни стъпки. Благодаря. Господин Занонато, друг докладчик, който отговаря за подготовката за риска. Благодаря, господин председател. Очевидно е за всички, и преди, предишния оратор спомена този въпрос, че ефективността при економите е от изключително голямо значение за опазване на околната среда, за развиване на конкурентоспособността, за повече работни места, за сигурност на доставките и да не кажем също така колко важно, че така ще постигнем нашите енергийни цели. С други думи, е, ключов елемент е това, който трябва да постигне. мисълта. 30% не е достатъчно амбициозен. Мисля, че е, е, правилното число трябва да бъде 40%. 50 милиона хора в Европа е, се считат за уязвими в областта на е, енергията. Когато говорим и за южните части на Европа, може би е, то, за това число ще бъде и още по-голямо, така че трябва да се редактира и преформулира седми член, за да може държавите членки да бъдат потикнати да извършат сериозни економии в използването на енергията. Има някои аспекти от предложението на комисията, което не ме убеждават защото тук не става въпрос за енергийна бедност по удачен начин. Трябва по-добре да се дефинира този проблем. Трябва да решим какво трябва да направим на национално ниво, що се отнася до енергията и конкретно по този въпрос. И също така има и пречки за инвестиции в енергийната ефективност, които трябва да бъдат премахнати. Необходимо е да има конкретни фондове за проекти в областта на енергийната ефективност и те трябва да имат по-голям дял. Благодаря. Господин Колегата Дика, заповядайте. Vreau să mai repet ce am spus și mai devreme. Este important să înțelegem. Що се отнася до току-що казаното? Много е важно да разберем, че загубите на производителите, а и на крайните потребители е между 15 и 30% за е, отделните страни. И всеки плаща тази загуба в фактурата си. Сега казвате, това са технологични загуби. Да, но ако това беше така, цифрата щеше да е еднаква за цяла Европа, но разликите са до три пъти. Значи, загубите на производителите, транспорта, раз, енергоразпределението, трансформаторите и така нататък, всичко това ако се преодолее, ще постигнем много сериозни економии в посока на постигане на крайните ни цела, именно разходването на по-малко суровини. В е, Румъния трансформаторите, които ползваме, са от преди 60 години. Колко ефективни могат те да бъдат сега? Е, крайно зле поддържани е, мрежи. В Германия, примерно, мрежите, далекопреносната мрежа не са с високо напрежение, а средно. Това не е най-ефективното. Та има какво да се търси по отношение на постигане на целите ни. После, всеки трябва да има възможност да инсталира в жилището си слънчеви панели. Тогава ще има 100% енергийна ефективност потребителя ще си консумира енергията, която произвежда, ще отдава излишното на мрежата и всички ще печелим. Така че не очаквам сега комисията да ми даде отговор на този въпрос. Нямам и отговори е, за това как, как, защо има такава голяма разлика между цената на соларните панели в различните страни. Има е, помощи и така нататък, но нека да чуя нещо. Не, че мисля, че ще получа кой знае какви отговори. Е, благодаря. Обръщам... Това е господин Марта. Обръщам се към всички. А, това, което липсва в програмата, която обсъждаме, е вътрешна последователност. Всички се занимаваме с това какво струва това за един или друг 400 милиарда плаща Европа за е, така фактурата си в отношение на енергетиката. Половината от тях е за отопление и сградите. И е, много, много малко са инвестициите, примерно, за ефективност. И много се радвам, че е, тук е, се говори за ангажиментите ни поети в Париж. Но а, амбициите ни, които сме поели, а, е, следва да бъдат съобразени и с законодателството. Нека да а, примерно да огледаме какво се случва с схемата за търговия с емисии. Там се раздават безплатни квоти, които изобщо не помагат за това да си постигнем целите цената е, на е, COD трябва да е около 190 евро, за да получавам, за да има ефективност. 2,5% трябва да е растежа на енергетиката, за да постигнем е, някакви е, устойчиви цели. Така че е, всички законодателни текстове трябва да имат някаква вътрешна свързаност и логика. Благодаря, госпожа Грифин. Uh, благодаря, колеги. Наистина, е, сега работим по областта на борбата с промените в климата и сме лидери, действително, но трябва да отстояваме позициите си. Що се отнася до енергийната бедност, има конкретни цели в тази насока и, както Катлин каза по-рано, необходимо е наистина да видим взаимно съществуващата връзка между тези отрасли, за да можем да подходим към целия пакет. Що се отнася до енергийната енергийната ефективност. Това наистина е изключително важен елемент от нашите горева, но най-бедните хора работят в най-бедните сгради. И, изклю... и ние трябва да им помогнем, що се отнася до инвестициите, енергийната ефективност, какво се нуждаят нашите банки, дългосрочни перспективи и сигурност така че да можем да отключим частната е, инициатива в областта на капиталовложението, от което имаме нужда. 40% обвързваща цел. Това ни трябва. Например, целта 27 цел ще можем да спестим 285 милиона с 40% изключително много повече, което означава, че в крайна сметка 3 милиона хора ще мог... къщи ще могат да бъдат санирани и милиони ще могат да живеят по-добре. Трябва да помогнем на унези, които са в енергийна бедност. Благодаря, господин Роял. Благодаря. Исках само да добавя нещо когато говорим за енергийна ефективност и цели, въпросът, който трябва най-напред да си зададем е дали държавите членки могат да постигнат всичко това и кой ще плати. Ако заложим цели, които не могат да бъдат постигнати от някои държави членки, очевидно няма смисъл. И на второ място, що се отнася до енергийната бедност. виждаме, че изграждането, построяването на а, сградния фонд е много по-скъпо и наймът се повишава. Така че наистина тези, които не плащат тези найеми, не могат дори да а, имат домове. Така че трябва да намравим истинското равновесие между тези мерки, включително и в сградния фонд, защото по този начин наистина ще стигнем до положение, което гражданите няма да могат да си позволяват добре санирани къщи, изолирани. Какво трябва да мислим за всички с нашите политики? Благодаря. Uh, Господин Кели, благодаря. Енергийната ефективност някои насоки наистина може би най-лесно може да се постигне. Първо, нужно е много повече, що се отнася до осведомеността на хората по въпроса и как те действително могат да реализират економия и ефективност в своя живот. Всеки един от нас трябва да живее в тази насока. Затворяне на врати, например. Много прости стъпки. Всякакви мерки трябва да се имат предвид. Също и по отношение на а, усведомеността на хората във всеки един етап от живота им, за да могат да знаят Кое е най-ефективното, коя практика е най-приложима, кое е най-доброто по отношение на енергийната ефективност? И що се отнася до сградния фонд и прочее? Тук, разбира се, е много важно да се има предвид всичките строителни организации, технологиите, съвременните възможности. Необходимо е да се ускорят мерките в тази насока, защото наистина при изграждането на самата сграда, по правилен начин, с, с правилния подход, в крайна сметка ще доведе до много сериозни економии и ефективност. Не да се използва въглища за отопление на дома. Очевидно трябва да се подходи именно в цялата тази е, гама от мерки за повишаване на осведомеността. Много ще ни помогне. Благодаря. Господин Корумбашев. Thank you very much. А... Благодаря. Първо, бих искал да подкрепя професор Герек категорично в неговия подход да насочи вниманието си не само към потреблението, но и към генерирането, производството, преноса, разпределението. Разходите тези три нива са много по-високи, отколкото по отношение на потреблението. Да, няма да загубим вниманието си е, по отношение на потреблението, но имаме много повече проблеми в тези първи три етапа. Така че бих искал да подкрепя именно този подход. И на второ място, позволете още един пример да ви дам за енергийна ефективност. Изключително важен тогава, когато се говори за електричество и отопление. 90-те години един от е, най-изключително е, важна централа е, е, претърпя е, происшествие. В Виена се говореше дали трябва да се запази тази централа или не. Казахме, наистина трябва да се запази, защото е необходимо да се а, е, и, а, изгори отпадъка, с помощта на който може да се генерира отопление и електричество на близките, е, живещи наблизо, а не да има голям пренос на електроенергия, да се реализира голям загуба. Така че преди 20-30 е, години има много примери за енергийна ефективност. Производство на място да няма загуба при преноса и разпределението. Затова подкрепям предложението на професор Герек. Много благодаря. Пол Рубик. Господин Рубик. Благодаря. Енергийната ефективност е изключително важна тема. Ние говорим за трите е, степени, които се е, са използват, е, е, дали от твърдо гориво, дали, електрон, дали е, ядрена енергия, но трябва всичко да внимаваме е, този е, концепция за да продължителното, непрекъснатото е, шофиране да се прилага, когато човек е, чака в е, задръстване, е, трябва да се е, е, спира непрекъснато на червен, на светофар, това всичко е, е, износва гумите, е, е, хвърлят се вредни газове, така че много важно е тук така да се устрои движението, че да има наистина непрекъснато движение в градовете, да не се налага непрекъснато спиране. И това е също един от добрите начини за подобряване на енергийната ефективност. Сега даваме думата на представителя на Генерална дирекция енергетика. Благодаря. Благодаря за много интересния дебат. Благодаря и на докладчикът в частност, господин Герек. Нека да повторя някои неща, да подчертая и да отговоря на други. Сега а, предлагаме задължителна цел до 2030 година за 30% енергийна ефективност, като а, долната граница е поне 27%. Това бе потвърдено от съвета. Така е. Има къде да се постигне ефективност, включително и от страна на доставките, но и от страна на търсенето също. И обикновено има положителна връзка между енергийната ефективност и БВП. За възобновяема енергия също могат да се постигнат економии, така че и потреблението, и производството имат какво да направят по отношение на енергийната ефективност. После, различните критерии и кое за нас е положително. Ние направихме голям анализ за това как да се постигне най-ефективно тази економия от 30%. В оценката на въздействието се смята, че ще се създадат 400 хиляди нови работни места. Въпросът беше в кой отрасъл. Главно в строителството, малки и средни предприятия, а и също в високотехнологичните индустрии. Казали сме на парламента, можем да ви ги представим отново, разбивките на тези цифри страна по страна. Не, не са оповестени в публичната версия на оценката на въздействието, но можем да ви ги предоставим. 30% цел ще намали с 12% вноската, вноски, вносът на газ. Също така, 70 милиарда ще влязат в економиката и ще има економия на CO2. Член 7. Член 7 може да се използва за економики, за економия на енергия до 2300, ако се премахне е, клаузата, че тези разпоредби ще е, изтекат е, през 2020. Добре е да се направи известно упростяване на този член. И както тук се каза, трябва да има и клауза за преразглеждане. Ние за сега предвиждаме да е 2028. По член 7 алинея 2 имаше въпрос. Тук няма да се намали подкрепата за енергийна ефективност, но ще се даде допълнителна подкрепа за ВИ. И искам да подчертая, много се радвам, че тук са и останалите докладчици, включително за директивата за възобновяеми източници. Има много допирани точки между енергийна ефективност и ВИ. Ние се опитваме да покажем именно това и да направим съответните препратки. Нещо друго се коментира енергийната бедност. Абсолютно съм съгласна, че енергийната ефективност е в помощ на преодоляване на енергийната бедност. В и структурните фондове има проекти, примерно за социални жилища, но и други примери има. После, какво се разбира под енергийна бедност? В директивата за електричество има предложение страните членки сами да излязат с такава дефиниция, за да можем и да сравним тези дефиниции в бъдещето. И е, има решение да се направи една обсерватория за енергийната бедност, за да можем да наблюдаваме феномена и да работим по него. Пакета, който предлагаме, също предвижда да има докладване за разходите и цените на енергията. И се вижда, че там дела на цените, които се плащат за отопление, нарастват, така че по-бедните домагинства реално плащат по-големи фактури, т.е. по-голям дял в е, бюджета си за отопление, за, енергия. Е, господин Ника зададе въпроса, е, на който ще му отговорим в бъдеще с удоволствие. Благодаря за дебата. Ще продължим взаимоотношенията си с вас с удоволствие. Вие говорихте за ефективност на сградите. Доколкото знаем, ще има допълнително работа по регламента. Ние имаме докладчик и това ще е един основен момент от нашите дискусии по този пакет от законодателни предложения. Специално ще разглеждаме ефективността на сградите. Сега общо говорим за енергийна ефективност. Давам думата на докладчика за последни думи. Благодаря. Оставам с впечатление, че не се разбираме по доста теми. Примерно, от самото начало казах, че ефективност трябва да се търси в тези е, места, там където е най-голяма загубата, особено при производството и преноса на енергия. Това са основните отрасли, където трябва да търсим по-голяма ефективност. Ако е, погледнем така какви са цифрите, е, преобразуването на първичните суровини в е, енергия, е, КПД-то там е 40%, значи губи се 60% от първоначалната енергия. Там трябва да се търси някакво подозрение. Също при жилищата, там маржа е по-малък, загубите не са толкова големи. А, около 65% е цифрата на ефективността но има какво да се постигне там, просто защото може да се постигне най-бързо. Не смятам, че член 7 е достатъчен. Е, редно е да обсъдим е, директивата от 2012 е, в смисъл да се направи така, че страните, всяка една от тях, да излязат с визия за подобряване на собствената си енергийна ефективност. Това не означава, че не трябва да се стремим към економии от 40% и дори повече. Важното е да се открият технологии, които да помагат за това. В ядрената енергетика ефективността е 35%, в въглишните централи е 45%. 90% ефективността на ВЕЦ, така че трябва да си даваме сметка къде се губи първоначално енергия, защото това се отразява отрицателно и на околната среда. Смятам, че трябва да се разшири приложното поле на законодателството. Вероятно трябва да мислим дори и за промяна на дефиницията от директивата от 2012. Чисто от научна гледна точка там има определения, които не са верни трябва доста по-далече да стигнем. Така си представям аз нашата работа. Естествено, е, е, да, за да има ефективност, трябва да има и много инвестиции. Съгласен съм с колегата, който подигна темата за средствата. Но ние имаме съответните инструменти и трябва да, да решим къде да ги приложим. Председателят. Да, благодаря. Много е добре, е, че правите разлика между производството и крайното потребление на енергия. Примерно за сградите ние имаме отделна директива. Е, докато е, вие се занимавате, е, тя се занимава с крайното потребление, докато ние тук говорим е, за е, други е, неща. Примерно при добивната индустрия, в минното дело, там се губят, губи също много, много суровини, много ресурси би следвало да вкараме и тази тема, а пък енергийната ефективност на сградите си е разгледана от друга а, директива ако се обърна към представителя на комисията, вие се опитахте да отговорите на нашите въпроси, но според мен има още много неща, които трябва да се обсъдят. Примерно, как можем да се намесваме в индустрията в посока на промяна на технологиите, на възприемане на най-новите такива. Това е реално едно трето измерение на този огромен пакет е, технологиите за енергетика и как те да бъдат използвани от дружествата по най-удачен начин. Не смятам, че всички тези въпроси могат да бъдат вкарани в един, едно единствен, в един единствен законодателен текст. И трябва да сме наясно, че економиите в енергетиката не са свързани само с економии в е, крайното потребление. Напротив, трябва да се разгледа и въпроса за економии в производството. Благодаря на всички докладчици. И сега приключваме с темата енергийна ефективност с докладчик Адам Герек на 1-22 юни. Ще гласуваме. Имате краен срок за изменения 28 юни. На 21 ще разгледаме, 28 юни е, е краен срок за изменение и след това ще бъде гласувано през септември. Сега преминаваме към 17-та точка от дневния ни ред. Вече закъсняваме с 20 минути, което е съвсем нормално. Изчезна микрофона на оратора. Uh, dear friends, next point in our discussion. Така, следващата точка. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Достъп до интернет на местно ниво. Докладчик е Калюш Зориньо. Уважаеми приятели, имам молба да не водите дискусии в залата. Много ви моля. А, ние, разбира се, предпочитаме да останете при нас, но ако това не ви е възможно, моля ви, излезте тихичко. Нека да го кажа съвсем просто, за което да ме извините все пак. Нека да започнем. Колега Зориньо. Тук отново става дума за много е, важен е, доклад по собствена инициатива. Как е, местните общности е, могат да бъдат свързани с интернет? Е, на 27 февруари бе представен проект от доклада от колегата Зориньо. С а, удоволствие посрещаме всички дискусии по темата. Кажете ни, господин Зеориню, как изглежда вече вашия проекто доклад? Благодаря. 2 март беше крайният срок за подаване на изменения по доклада. и към тази дата поступиха 108 изменения. 13 компромиса бяха изготвени по тези изменения. 10 по общата идеология на становището и 3 по процедурата за изпълнение. Докладчиците в Сянка направиха вече едно първоначално заседение и там се очерта много висока степен на консенсус по отношение на компромисните текстове. Благодарение на тях решихме ред въпроси. Нека да ги коментирам. Идеята за неутралност на мрежата. Това понятие се замества от понятието открит достъп. Разясняваме кой е, може да бъде свързан с предоставянето на Wi-Fi for You, така наречените проекти. Е, е, значи, кои са институциите, които първо ще определят е, областите, които да кандидатстват за ваучери и съответните тръжни процедури. После твърдим, че то по отношение на интернет трафика и по отношение на скоростта и по отношение на обема следва те да бъдат предоставени без заплащане и достатъчно бързо. Национално финансиране или финансиране на местно ниво ще е необходимо разглеждаме идеята и за географски баланс, но също така да има и критерии за приобщаване на общностите. страните имат различни варианти, но проектите трябва да бъдат балансирани в географско отношение. Основната цел е да се борим с неприобщаване на посредством липса на достъп до интернет. Обсъждаме факта, че е необходимо да изтъкат минимум 3 години за да се даде възможност на съответните институции, които са спечелили съответните проекти, да решат по каква технология да бъде използвана, защото технологиите се развиват. Искаме да има и балансирано съотношение е, между цени и предоставена услуга. На април 25 ще разгледаме пак темата. Става дума за пилотен проект, който обаче може да е, установи един модел за е, развитие на е, европейско общество с достатъчен достъп до интернет. Време е да се започне с кандидатури за проекти по темата Wi-Fi for You. Докладчиците в сянка, госпожа Гроздет, от името на госпожа Сандър. E, Благодаря, не съм докладчик на НП, замествам госпожа Сандър. Тя на нея е, се наложи да напусне залата малко по-рано днес. Благодаря на докладчика за склонността е, към постигане на компромиси. Мярката се счита за много добра, така Европа ще постигне и повече конкретно измерение и повече видимост. Това действително е, е ясно дефинирана нужда на местно ниво. Необходимо е да има някакви ограничения. Трябва да е ясно как ще бъде безплатен а, интернета, отворен за всички, а да няма злоупотреби, особено с цел да бъдат закрилени младите. После, принципа за разпределяне на средствата между страните членки. Трябва да има някакво разпределение, макар че те ще се обслужват на принципа първи кандидатствали, първи получили средствата. Е, гражданите е, трябва да бъде направено всичко възможно да получат максимум от този проект. Благодаря, е, госпожо, за изказването. От ЕКР, госпожа Ван Посел. Благодаря. Малко е, се притеснявам, че ще изразя тук е, коренно различно мнение относно споразумението в, е, на заседанията на докладчите в Сянка. Това е един популистски проект на стойност 150 милиона евро. Сигурна съм, че не можем да убедим гражданите в това, че всички тези пари са похарчени за безплатен Wi-Fi. Е, мисля, че е по-добре да видят инвестирани тези средства в инфраструктури, за да има е, свързаемост с е, райони, където такава няма, защото проектът, който обаче се предлага тук, е нещо, което е, е произлиза от кабинета на Юнкер, той е така изсмукано от пръстите, без да се помисли за, за сериозните последствия от това. Много от местните общности вече имат интернет и в публичните сгради, и в частни хотели и други. Е, така че не съм ли убедена, че това е непременно проблем. Има ли такова търсене? Има ли нужда? До каква степен е важен този проблем? Доколко съществува такъв проблем? За мен това е просто малко е, реклама, пиар. Е, в никакъв случай не е добър начин да се изразходват европейските парите на дънакоплатеца. Предложението, което имаме пред себе си е за да има Wi-Fi в отдалечени райони, е, отдалечени от е, големите градове и центрове, но какво ще се получи, ако изведнъж е, е, само една шепа хора ще имат достъп е, до е, безплатен достъп до интернет. Имаме много, много други по-сериозни задачи имаме, за да похарчим тези пари по много по-разумен и ефективен начин, отколкото да дадем възможност на някакъв незначителен брой хора да имат достъп до интернет. Така че това е червената линия за мен. Това, което се обсъжда, противоречи на всичко, е, което аз отстоявам и в никакъв случай не е добра економическа, добро управление на економическите ресурси. Благодаря, е, господин председател. Благодаря на господин Зариньо и други доклад, докладчици в е, Сянка. Започнах разговорите по това предложение с така доста неохота не, охота и както казаха моите колеги, става ясно, че това е едно начинение, което е, е, така ще даде тласък на останалата част от пакета. От самото начало дадах да се разбере, че мога да е, е, взема конструктивна позиция, когато стане ясно, че е, изхода от това ще бъде, даде тласък на реална е, промяна. Промяна в мисленето, в самата култура, в начина на разпространение на цифровизацията, цифровото общество, включително включително е, Wi-Fi в е, Европейския съюз, в различни райони. И е, аз е, не бих, е, смятам, че това трябва да е еднократно е, действие и не бих е, е, подкрепил всяко продължаване в бъдещето, защото за мен това е само е, начин да се даде тласък на е, една тенденция. Е, е, мисля, че е, Зориньо е постигнал добър баланс между географският е, принцип и принципа, който е пръв, той печели. И мисля, че в текста мисля, че в проекта Компромис 8 става дума за е, този баланс между е, географския и е, цифровия принцип. Нали, твърди се, че отдалечените селски райони, там положението е много по-трудно и в компромисното изменение ако задраскаме последното изречение, мисля, че ще стане смисъла по-ясен. Важното за мен е, да имаме е, оценка. Искаме се да имаме обратна връзка, е, който комисията да проследи. Аз сега няма да навлизам е, в подробности как това ще бъде постигнато, но комисията има сертифицирани доставчици, тя трябва да е, се свърже, да установи контакт с всички общини, но е, имам доверие, че ще го направят. Но е, така или иначе ми се иска да има оценка не само на средствата похарчени,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 определен проект, но да се види дали това има ам, е, мултиплициращ ефект, дали то дава тласък на, на е, обща тенденция. Е, защото аз може да лансирам един проект в е, община А, но това трябва да се разрасне, да, да, да повлече след себе си е, подобни действия в община Б, С и така нататък, а да не е еднократно. Значи това да е стимул на другите да наваксат. Е, значи е, добра, е, идеята е добра, но искам да видя оценка от страна на комисията. Е, както казах, е, с първоначално неохота подходих, но е, в последствие си така реших, че е доста разумно предложението и мисля, че компромисните предложения на, пред нас с, заслужават моята подкрепа при условията, които изложих току-що. От ГУЕ сега колегата. Благодаря, господин председател. Ще почна с благодарности към Карл Жозориньо за много продуктивните е, дискусии, които проведахме в заседанията на докладчиците в Сянка. И желанието да бъдат отразени е, желанието на всички политически групи. Съгласен съм е, за това да се следва тази инициатива, за да има свързаност в интернет на местните общности, и е, измененията, по които, от които се обединихме, е, например, да има налични е, на такава свързаемост за университети и други публични е, институции. Е, разбира се, съгласен съм и с това, че трябва да се е, осигури бюджет, за да бъде географски балансирана подкрепата финансовата за проекта. Но е, съществува предложение е, да се следва принципа е, първият печели. Мисля, че тук се е, получава едно противоречие, така че ми се иска този принцип да бъде задраскан от текста. Е, да сме сигурни, че местните власти ще могат да е, действат както те преценят, е, когато в изпълнение на това изискване за свързаемостта когато става дума за острови, планински райони, отдалечени райони е, в Европейския съюз, те трябва да имат приоритет е, в това отношение. Но важно е хората от всички социални слоеве да могат да се ползват от е, тази свързано с интернет трябва да е ясно, че бежичният интернет трябва да е безплатен, достъп до бежичен интернет да е безплатен и е, да, е, да няма никакви е, скрити такси, които да се появят в последствие. Аз са скрити в разгласяването на тази възможност. Благодаря сега, Бланко Лопес. Благодаря, господин председател. Благодаря, Карло, за предложението. То е много добро. Е, предложили сме изменения, които допълнително ще го е, подобрят. Е, да имаме безплатни услуги за поне 3 години. Важно е при изпълнението да търсим синергия с други европейски фондове и да се гарантира интеграция с по-малко слабо развитите региони. Това ще даде до повече е, социално и териториално е, сближаване в Съюза и ще направи нещо и за е, цифровите разликите в цифровизацията, така наречения digital divide трябва да имаме и минимум на високомощностна свързаност или максимална скорост, която в момента е максимална на пазара. Благодаря. Сега комисията, генерална дирекция Connect и представителя от нея има думата. Благодаря, господин председател. Ние е, се радваме, че има сближаване в позициите на повечето членове от тази комисия. Това, което смущава най-много комисията е, е недостатъчно време, това, което подчерта и докладчика. Много важно за нас е тази инициатива да е, задейства максимално скоро и аз приветствам процедурата в е, парламента е, и е, усилията, които се правят да се ускорят темповете. Е, въпросът за бюджета е един от е, въпросите, които изискват специално внимание, за да се стигне до бързо съгласие в е, тристранните преговори. Колкото до другите измерения, споменати и днес, факта, че ограниченията, ограниченията наложени от законодателството трябва да бъдат предимно прагматични, балансиране между различните видове територии и е, принципа за първият получава всичко. Тези е, положения не се изключват взаимно и аз е, е, мисля също това, което смущава държавите, как смущава и комисията, че на етапа на изпълнение ще трябва да имаме едно справедливо разпределение на тези ваучери из цяла Европа. И накрая въпроса за взаимната допълняемост между различните фондове, структурни и други, както и а, оценката на а, пилатният първия търг. А, това е до голяма степен е, части от нашите цели и съм сигурен, че ще продължим да работим а, към е, по-добро управление и отчитане и доклад е, и се надявам е, ефекта на тази схема да се окаже положителен за цяла Европа. Благодаря. Благодаря колегата Зориньо. Благодаря на всички, които участваха в дискусията. Въпросът за бюджета естествено, той около него ще се върти всичко в е, тристранните преговори. което означава, че Комисията по бюджетни въпроси трябва да огледа хубаво е, текста. Въпросът е, е, е, че трябва да сме единни и да, така, да твърдо да отстояваме позициите си в трилога. Имаме 95 милиона евро в момента гарантирани, но можем да поискаме и повече. Разбира се, там вече ще трябва да посегнем и към е, структурните и националните фондове. Трето, опитваме се да намерим най-добрите възможни решения, особено когато става дума за въпроси, свързани с определение на ограниченията, какви е, ще бъдат те. Господин Сигириотис говори за е, е, и, е, възможността за включване, мониторинг също е важен аспект, е, е, който постави господин Теличка трябва да потърсим баланс между принципа първия подред ще получи най-много, защото трябва да действаме бързо. От друга страна, ни трябват е, е, критерии, които да смекчат и да се комбинират с е, принципа за първият печали и се надявам, че ще намерим баланс между тези различни тенденции. Колегата от ЕКР каза, че има по-добри начини за изразходване на тези средства, други групи не са съгласни с това. Аз, аз за мен е важно средствата заделени за това да се използват а, разумно. ЕКР имат други инициативи, така че са тук ще няма да е лесен. Благодаря много. Благодаря много. 25 април 2017 година е срока и по-нататък ще се вземе решение, съответно, за следващите срокове. Много благодаря на всички докладчици, включително оценка. Включително сега преминаваме към следващата точка, а именно проучване относно оценката прилага на европейско равнище на Хоризонт 2020. Това е представене, което ще бъде направено от специалистите в службата на парламента за парламентарни изследвания. И много ви моля господа, а вие сте вече тук. Благодаря много. А, след малко ще дойде и вашият колега. Ще има представител от Европейската комисия. С голям интерес ще ви изслушаме. Кратки са експозетата. Също има и доклад а, на комисията относно изпълнението Хоризонт 2020. Това ще е следващата точка. Докладчик е Солидатка Безол и много интересно ще бъде да чуем какво мислите вие относно нашите оценки. Разбирам, че това ще бъде основната тема, която вие ще представите. Заповядайте. Um, господин Майк Койн от нашата служба за парламентарни изследвания. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо искам да посоча, че тази оценка по Хоризонт 2020 е част от е, по-всеобхватен преглед на изследвания е, във връзка с експост оценки и вие виждате на екраните и е, другите проучвания. Говорих за Хоризонт 2020, е, различните приоритети от гледна точка на научно-изследователската дейност и е, колегата ми ще има е, предвид други аспекти. И така, отличните приоритети в изследователската област ни позволиха да установим много сериозна подкрепа в Европа относно тази част конкретно от програмата – наистина сериозен принос се предоставя към отличните постижения в областта на научните изследвания. Сега различните компоненти съвета има изключително силна подкрепа за научни изследвания в тази насока. Това е един успех. Инфраструктурата и проучванията много подпомогнаха, особено по отношение интегрирането на електронните инфраструктури. Бъдещето и възникващите технологии също много допринесоха за водещото място на Европа в конкретни области, като квантум комуникация, наноелектроника, роботика, сложни системи. Марина Словоска Кюри привлече международния талант в Европа и това много подпомогна новаторството, научно-изследователската работа и образованието. Що се отнася до а, промишлено ръководство? и водещо място. Наистина нужно е по-голямо е, инвестиране от новаторските действия, включително в новите инструменти, малките средни предприятия, иновации и използването на инструментите, които са водени от производството в областта на частно-държавното партньорство, частно-публично държавство партньорство. Всички обаче тези аспекти имат и някои негативни страни. Ние установихме, че сътрудничеството между научно-изследователската работа и промишлеността остават в една средно ниво на готовност за взаимоотношения. 52% от грантовете всъщност са насочени към стопански организации, тъй като те са твърде малки тези суми, на практика 26,7% представляват от общата сума. И в тази област констатациите са във връзка с ИКТ. Подходът общо взето се оценява като удовлетворителен и се разглеждат конкретни предизвикателства, като големи е, бази, данни, работа в облак и прочее. Предизвикателствата за обществото. Анализът сочи, че има ясни разлики между различните предизвикателства, що се отнася до участието на частни фирми е, с стопанска цел. 55,3% транспорт, интегриран транспорт, тук има участие от частния сектор. А що се отнася в сигурна и чиста ефикасна енергия, демографски промени, благоденствие са само 27 цяло, а Европа променящия се свят само 17,9, 44% за енергията. Тоест, е, това обяснява до някъде необходимостта от фундаментални изследвания в конкретни области и конкретно участие, но също така и избора на съответните инструменти тласкат участието в една или друга посока. Необходимо обаче да има по-тясно сътрудничество. Трябва да се има предвид обаче и други дейности в тази област, като например новаторството в областта на лекарствата. И така, това са основни приоритети. А като ги обединихме, ние установихме, че има основни въпроси, които следва да се имат предвид на първо място изключителния процес на подбор за намирането на елитни водещи институции и съответно финансиране и концентриране. Това може да разобеди по-широко участие, което пък ще накърти целите е, Хоризонт 2020, които са широки по своя начин. Линарният модел на новаторството не е предимство, що се отнася до капацитета когато става въпрос за действия с нисък капацитет научно-изследователска дейност и региони. Установихме, че има редица коментари по изтичането на мозъците, което е факт в някои точки на Европа и това ще се превърне в предизвикателство за конкретни държави членки. И зад всичко това, ако Европа трябва да постигне своите цели на 3% от БВП, инвестирани в научно-развойна дейност, има предизвикателство за намиране на допълнително 1 милион изследователи, научни работници, за да се постигне тази цел. Научно-изследователската част и участието, разбира се, тук е, има полза от е, мултинационалните партньорства. Хоризонта 2020 много важен е, аспект от е, добавената полза от програмата. Но управлението на големи консорциуми може да бъде доста тромаво от, бюрократична гледна точка. Участниците се радват за факта, че има опростяване, но има още много какво да се предприеме и има обхват за усъвършенстване, особено, що се отнася до вътрешните разходи, ощетоводяване и интелектуални права на собственост. Обмен може тук да се увеличи участието на промишлеността. Освен това сме на мнение, че програмата не може да наистина достигне до динамичните, новаторски, новосъздаващи се фирми, които имат нужда от различен форма финансиране в критичен етап от тяхното развитие. Синергия на национални и регионални програми започват тук що на практика, така че трудно можем да се изкажем по отношение на тяхното въздействие. Няма достатъчно резултати още. Но, освен това, отбелязахме, че има аспекти относно Европейски структурен инвестиционен фонд, които не отговарят съвсем точно, особено интелигентната специализация бе посочена тук, при насочване вниманието към големите предизвикателства за обществото, например концентрация от една страна, а, а от друга страна широко покриване на различни аспекти трябва да бъдат в центъра на вниманието. Препоръки. Първо, по отношение на а, а, всички тези задачи, можем да кажем, че е нужно да има по-ясен фокус, а също така и по-добро консултиране с националните а, точки. по-добро ниво на постигане на обучение, и обмен на информация в съответните научни области. Всичко това ще доведе също така и до повече интеграция социалните науки и хуманитарните науки. Има все още какво да се желая, що се отнася до управляването на големите данни и по-нататък, що се отнася до финансирането, длъжници сме още. И така бихме желали също така да кажем, че отделните панели за оценка, особено при нивата на подготовност, високотехнологичен аспект, трябва да се разширят, да могат да включат и представители на стопанските деятели. Благодаря, председателя, благодаря. и мисля, че когато засегнахте въпроса с е, перспективата промишленост, това беше много важен аспект, а сега минаваме към економика и финансиране. Хоризонт 2020. Заповядайте. Благодаря. Това е оценка на Хоризонт 2020 от е, финансово-економически аспект. Накратко. Методологията основните констатации и препоръки методология. Разгледахме различни инструменти, данните от база данни Кордис, където се записват всички програми, финансирани от ЕС, работните програми по Хоризонт 2020 също така и а, в хода на нашите анализи стъпихме на различни интервюта и проучване на казуси, които извършихме. Разбира се, това е високо ниво, но изискване нужно ни е повече време, но като цяло анализът се основава на факти, които които можем да докажем. Освен това, получихме и друга информация, залегнала в доклада. И информация, която според нас не беше съотносима, не сме включили в нашите препоръки, констатации и анализ. Основните констатации на първо място. Участниците направиха преглед и казаха, че има добро становище относно начина по който работи програмата Това е първото. Какви са нашите констатации основни? Една от целите на Хоризонт 2020 е това, че трябва да подобри заетостта и растежа в Европа. Освен това, това беше един от въпросите, които, на които ние трябваше да отговорим в хода на проучването. Различните участници доказаха, че наистина има трудни мерки за извършване на подобна оценка. Защо? Някои от е, оценките на въздействие отнемат е, повече от 10 години, а в някои случаи е, предвидените въздействия могат да се развият под форма на новаторство и в този смисъл много трудно може да се направи оценка на въздействието им. Тоест, има редица метрики и показатели, които помагат да се е, оцени програмата, патенти, публикации, участие на малки и средни предприятия и прочее, но те са прекалено общи, не са конкретно насочени към конкретните елементи от програмата. Има сериозни затруднения е, при програмата, но нека най-напред да е, кажа какво мисля по третата подточка на екрана. Различните участници имат различно мнение относно начина по който е съставена програмата. Някои от тях са на мнение, че може би по-скоро се обръща внимание на конкретни отрасли за сметка на други, а други участници казват, че трябва да се обърне повече внимание на приложната наука, не толкова на фундаменталната. Трети казаха, че трябва да има различен баланс между отраслите, които имат дълъг и съответно къс цикъл производствен. Така че как да насочим вниманието си към тези различни е, съображения на участниците? Основно за нас отговор е, че програмата е, е насочена към тези области, които са стратегически приоритет. Но тогава въпросът се задава как тези стратегически приоритети са формулирани най-напред. Целта на програмата е, че би трябвало да са дефинирани в зависимо от е, ползите за обществото, ползите, които тези програми могат да дадат на обществото. И това ясно се оказва в оценката на въздействието, което придружава Хоризонт 2020. Но участниците казват, че би било по-добре, ако има по-добра връзка между всеки един приоритет, със съответно пропуските на пазарите, които те искат да преодолеят, що се отнася до тези вътреш, външни измерения, различните елементи от програмата, ефекта на пренасяне от един отрасъл в друг. Всичко това следва да бъде доуточнено. Попитахме участниците относно бюджета и разпределянето на средствата и тук наистина се оказа, че има много нисък темп на успеваемост и доста по-голямо ангажиране първоначално. Това може да не е проблем на самата програма. Виждаме високо участие на научни изследователи. Това е положително. Това значи, че научните работници с готовност се включват заявяват желанието си и участват в програмата. Иначе казано, нямаше да бъде проблем, ако установяхме, че участието е ниско, а е- някои елементи на програмата имаше прекалено малко участници на практика. Те биха успели в 100% от случаите. Това обаче може да има отрицателно въздействие. Например, казаха ни, че в някои от участниците е, първо гледат какъв, какъв е шанса за успех, преди да участват в конкретна програма, която може да действа възпиращо а, е, по отношение на участието на други в програмата. Изключително важно е научните работници да гледат на това а, е, като на един справедлив подход. Нещо друго, което установихме. Някои от участниците имат а, изразени съмнения относно начина по който се оценява тръжната процедура и офертите. Те са неудовлетворени от това, че губят и важно е цялата програма да стъпи на легитимност, що се отнася до оценките на офертите. С други думи, Липсата на прозрачност трябва да бъде отстранена и трябва да има експерти в хода на оценката на отделните предложения и заявки за проект. Има упростяване в сравнение с предишната програма, но е, бяха, бяха и казани е, различни съображения относно участието на установени научни работници и а, а, разпространението а, много активно на агенции а, по управление на безвъзмезната помощ. Концентрация на средствата в конкретни а, участници бе посочено също като проблем. И още нещо – може би две политически цели се следват по едно и също време. Програмата от една страна трябва да бъде на много високо научно ниво, но пък от друга страна да включи по-широк участници. И сега към препоръките направо преминавам. Първо, определението на проблема и програмата и различните цели защо се предлагат различни цели по един и същи начин. Нужно е да има по-добро определение, което по-ясно да бъде представено на участниците. На второ място, размера на публичните търгове. Там необходимо е да има доказателство, що се отнася до наистина проблем на пазара. Друг проблем трябва да има много отблизо следене на крайните резултати за да се направи оценка доколко са е, постигнати е, успехи в разрешението на проблема, да се подобри контрола на качеството в хода на е, проекта. Процеса на упростяване върви добре, но трябва да има и насоки относно най-често срещаните грешки при попълването на кандидатурата, за да бъдат отстранени. Благодаря. Председателя, благодаря много. Uh, Нека да обърна внимание, колега ги, че е, нашите е, гости са изтъкнати научни е, работници. Господин Ян Смит също ще бъде при нас по време на оценката на Хоризонт 2020 по предложението за рамкова програма 9. Вие ще присъствате и на следващата ни точка от дневния ред. Може би, ако имате някакви коментари, ако желаете, можем да ви поканим да изслушате е, и нашите дискусии след това и ще ви дадем думата да коментирате. Колегите, ако искат да задават въпроси сега, имат възможност да го направят, но кратки въпроси, защото ще има и възможност за дискусия после. Добре, нека да започнем и с темата на нашия докладчик Соледат Кабесон Руис, нашия доклад оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 с оглед на международната оценка и предложението за деветата рамкова програма. Заповядайте, госпожо Руис, за представяне на доклада a la discusión y a, y a recoger todos los comentarios. En primer lugar, quiero partir diciendo que благодаря много на колегите, благодаря за е, възможността да имаме дискусия и е, коментари. Проектът докладът търси да се създаде е, баланс между всички гледни точки на заинтересуваните страни. От една страна участниците в програмата, научни работници, бизнес, бизнес академични среди. Това е един триъгълник реално от интереси, чието, чиято съвместна работа е била изключително полезна. Ние осъществихме няколко срещи с докладчиците в Сянка. Е, огледахме и е, участието на различни региони в Европа в тези програми, както и връзката е, между частния сектор и публично финансиране такъв. Общата оценка за Хоризонт 2020 от всички, с които разговаряхме, е много положителна. Първо, е важ... Е, тяхното мнение е, че програмата трябва да се подсили. Сигурност, стабилност, предсказуемост – това са основни фактори от важност за академичната общност. Така че за деветата рамкова програма тези елементи трябва да бъдат предвидени. После, трябва да се помисли как да се формулира понятието върхови пос, е, постижения. Те, то трябва да присъства в много изнесен план в предложението за девета рамкова програма. подобряване на конкурентоспособността в Европа е от ключово значение като тема. сигурност, е, е, популизъм, ксенофобия, това са теми, които се предлагат да бъдат включени също. Хоризонт 2020 отбелязва изключителни успехи по отношение на участието. Много голям е броят на проектите, но само 14% от подадените предложения получават финансиране, а отпадналите също, е, това означава 1 на 11 подадени заявки. И сред е, останалите 10 също има изключително добри предложения. Затова е добре да се помисли да се увеличи финансирането за деветата рамкова програма. 100 е, милиарда е, беше първоначалното предложение за финансиране на програмата и добре тази цифра да остане. Научно-изследователските е, проекти имат много сериозен обхват, но следва да се разшири кръга на проекти, които работят по програмата. Срещата на върха в Барселона предвижда 3% от БВП да се използват за научни изследвания. Тук трябва да се търси и участието на индустрията. Частният сектор може да има своята много сериозна дума в това отношение. И когато се търси засилено финансиране, трябва да се мисли как да се ангажират и марките и средни предприятия, защото те са много активни в Европа. Председателят прекъсва. Ако може малко по-бавно, защото ние искаме да чуем добре какво казвате, но говорите твърде бързо и преводачите не могат да ви следват. Добре, ще се опитам да говоря малко по-бавно. Второ. Научно-изследователската дейност трябва да отразява нуждите на обществото и предизвикателствата пред него. Необходимо е да има гаранции, че инвестициите ще имат своята възвръщаемост по отношение на общ естественото достояние, особено, примерно, проблеми като равнопоставеността. Социалната дипломация е един, т.е. дипломация посредством социални проекти е важен момент. представителите на парламентарната служба за изследвания говориха за центровете за върховни постижения, върхови постижения. Според нас е необходимо да има такива центрове, но не следва концентрацията да бъде прекомерна в едно място в ущърп на други също така заплащането е елемент на дискриминация. Ако може да приключите. Необходимо е да има и по-хоризонтален подход, повече свързване на а, отделните теми, а, да има една по-глобална визия за постигане на вътрешна спойка. Принципът на допълняемост е много важен, а и на съчетаемост на отделните програми. Около 40% е участието на жени в тези програми. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, горе-долу такова е и съотношението между е, двата пола по отношение на участниците. Трябва да има и задължителен елемент е, проектите да бъдат е, открити. по отношение на размера на проектите също е необходимо да има по-добър е, баланс е, между много големите проекти и по-малки. Трябва да се търси европейска добавена стейност и да обмислиме въпросите за финансиране. Go to the, to the shadow reporters. Sorry for that. Прекъсваме ви сега и се обръщаме към докладчиците в сянка, за което се извинявам. Госпожа Ниблер от самото начало е, сигнализираше, че иска да коментира. Нека да й дадем думата и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Благодаря. Съвсем накратко. Е, първо бих искала да благодаря на представителите на комисията за честния и открит анализ е, вместо наистина да замазват фактите, да казват всичко е прекрасно, те наистина показаха къде има недостатък недостатъци, е, какво, е, къде какво трябва да се направи. Именно тази откровеност много ми хареса. Защото нормално комисията си представя нещата положително, ние критикуваме. Е, имам допълнителни въпроси, за да съм сигурна, че съм разбрала точно. В Хоризонт 2020 ние сега минаваме една стъпка напред от към новаторски изследвания с това свързваме съответните програми. програми. Ако правилно съм разбрала, е, частно казано, това не е постигнато, не е, е, е осъществено. Има търгове, е, има твърде е, много кандидати, твърде много участие. Е, това е, демотивира хората, които се отказват да участват в е, други търгове. И ми се иска да питам дали имате идеи или предложения за това, как може в рамките на 2020, Хоризонт 2020 да се формулират целите по-адекватно, по-точно? И ако чуя от вас, би било добре да чуя какво мислите по въпроса. А сега, когато сте в сянка. От името на НП, госпожа Кодрецка. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, аз мислех, че Анжелика е докладчикът ни в сянка, защото тя много конкретно коментира и доклада. Знам, че ще има дебат, ние го очакваме. Нека да благодаря първо на докладчицата Соледат. Огромни бяха усилията, много интересен доклада. Във всички случаи има и какво да внесем като поправки, но нека да започна първо с похвали за отличната и работа. Що се отнася до деветата рамкова програма, по време на много заседания в парламента, посещения в Испания, Португалия, Полша, Германия, се срещнахме с много представители на научната общност и на индустрията. Те ни представиха и успехите, и проблемите. Отразихме много от а, предложените идеи, особено тези, с които сме съгласни. Смятаме, че действително бюджета трябва да стигне тези 100 милиарда евро. Добре е да се запази структурата а, от три стълба, а четвъртия предизвикателство пред обществото трябва да бъде направен малко по-гъвкав Определено трябва да се търси връзка е, и съчетаемост на програмите от деветата рамкова програма и кохезионните фондове, а и фонда за стратегически инвестиции. Следва да се отчитат и разпоредбите за държавна помощ, така както са разписани от отделните страни членки. Необходимо е да има опростяване, особено на текстовете за публично-частни пар партньорства и Европейския съю... съвет за иновации. Това, което каза Соледат по отношение на балансирането на, фи... на финансирането на науката и научните изследвания в посока на включване на повече по-малки проекти е много важно. Друг важен въпрос е който също сме повдигали и до сега, средствата за научни изследвания, свързани с отбрана, би следвало да се извадят от деветата рамкова програма. Доколкото разбирам, комисията работи вече по този въпрос. А в новата рамкова програма, т.е. деветата, трябва да се опитаме да решим този е, проблем с е, огромния брой кандидатстващи проекти и много малък брой е, приети и финансиране. Същото трябва да се мисли, разбира се, и за, обща, за осмата рамкова програма. А, проектите трябва да включват и по-голям брой участници. Това не е нищо ново като изискване. За да се осигурят повече участници, разбира се, трябва да има и повече средства. После спомена се това, че е необходимо да има по-голям брой жени, които участват в тези е, проекти. В такъв смисъл трябва да има повече жени и в е, журитата, които оценяват проектите. Мисля, че комисията може да направи нещо по въпрос. Не съм съгласна обаче с е, предлагания допълнителен критерий да се дават преференции на жени учени, които кандидатстват. Според мен това не е необходимо за жените учени. Е, дори най-големите феминисти не биха подкрепили е, подобен критерий, защото това своего рода казва, че те нямат, не са равни на колегите си мъже и трябва да има специален критерий, който да им дава равни шансове. Ние искаме да се състезаваме в своите отлични постижения на равна нога, не да, бъде, да имаме преференциални условия. И накрая, ако мога да кажа, благодаря на господин Егет е, за сътрудничеството ни. Е, в е, формулирането на нашите коментари и благодаря на докладчика. Представителят на ЕКАРЕ има думата сега. Благодаря. Това е госпожа Ван Босюит. Много съм удовлетворена от доклада. Той отразява по отличен начин дискусиите, които имахме на срещите на докладчиците в Сянка и мисиите, които проведохме посещения на място. Благодаря и на комисията, защото според нас те ни предоставиха много обективна и полезна информация. Тя Текста също отрази и нашата работа по работната група за Хоризонт 2020. Сега най-важното е, е последващите етапи е, от тези програма да имат достатъчно голям бюджет. Не трябва да се забравя, че Брексит ще се отнеси в това отношение. За бизнеса тези програми трябва да бъдат направени по-лесни. Все още им е много трудно те да прокарат свой проект, не само дори да, го, да бъде одобрен, но дори само да бъде представен. Това е едно от основните препятствия. После, когато се отхвърля даден проект, трябва да има повече обратна информация. Бизнесът има какво да научи от това, защо се отказва проекта, а не да ги оставяме само с чувство на неудовлетвореност. Тези консултантски фирми за изготвяне на проекти, които възникнаха, не съм а, против това, но твърде много пари отиват там, а, а не за самите проекти. Трябва да търсим така някакво добро съотношение. Критериите за селекция там трябва да обърна внимание въобще на първата фаза на проектите, за да няма и е, толкова много кандидатури за, и да се повиши и степента на успеваемост. Що се отнася до втората фаза, в един момент се губи много време и това бе констатирано от бизнеса. Също върховите постижения. Понякога става дума само за добро, добра, добри формулировки така че там трябва да се внимава. Трябва да се внимава също дали се спазват националните разпоредби за държавни помощи. И накрая искам да ви поканя всички на едно събитие, което организирам в понеделник. Ще предоставиме тогава е, много конкретни предложения за подобряване на Хоризонт 2020. Госпожа Георин, от името на ОДЕ. Благодаря. Госпожа Веринки, извинете. Благодаря на докладчика за проекта доклада. Благодаря и на комисията за отличното им сътрудничество. Съгласна съм с е, казаното е, до тук специално за да се направи разлика между научни изследвания за граждански цели и отбрана. Добре е да се въведе това разграничение. Трябва ясно да се формулира каква е добавената стоеност и какви са критериите за определяне на добавена стоеност за проектите има някои неща, които липсват или с които не съм съгласна. Първо, докладът е, е, много негативно се отнася към участието на индустрията в Хоризонт 2020. А ние трябва да си даваме сметка колко е, голяма е ролята на големите компании в е, цялата картина на научните изследвания. Малки... Опитваме се да насърчаваме малките е, компании, но те много често биват е, носени всъщност от е, средствата, отделени от големите. А, добре е да има центрове за върхови постижения, но не смятам, че в такъв смисъл трябва да има подкритерии е, географски разпределения. В края на кращата Хоризонт 2020 е създадена за да финансира върхови постижения и съответните проекти, а не е подразделение на регионалните програми. За връзките с структурните фондове има какво да се подобри. Започнали сме вече да работваме в това отношение, но трябва да има и е, сближаване на разликите между старите и нови страни членки, включително и по отношение на инвестициите в е, научни проекти. Е, в края на кръщата новите страни членки имат още какво да правят по отношение на инвестиции в това отношение. Научните програми е, дават огромна добавена стойност по отношение на нашето знание за създаването на иновативна и конкурентоспособна економика. Та е, баланса между научни изследвания и иновации трябва да бъде поддържан. Бъдещите е, програми за научни изследвания трябва да бъдат стимул за една силна, добре работеща економика. С удоволствие ще продължа да работя с докладчикът е, и докладчиците в сянка. От името на зелените, господин Далунде. Приветствам а, е, доклада. Той върви в правилната посока на очертаване на нуждите на иновациите и научните изследвания в Европа. Съгласни сме с структурата на програмата. Тя няма нужда да бъде преразглеждана. Тук се дава добра основа за намаляване на бюрокрацията. Липсата на средства на национално ниво е съществен проблем. Това е и именно причината да има толкова много кандидатури е, по програмата Европ... Страните членки трябва да обмислят този въпрос за засилено национално финансиране. Принципа на върхови постижения трябва да си остане ключов критерий. Вър... Връзката между националния бюджет за научни изследвания и е, интензивността на кандидатстване към тези програми Хоризонт 2020 е очевидна. Програмата е ключова за постигане на конкурентоспособност, поддържане на конкурентоспособността в Европа. Много е важно да обмислим как ще оценяваме проектите. Тук чухме същото и от презентациите на експертите. Сега, когато се планира да се намали, намали финансирането за фундаментални изследвания и изследвания в областта на климата, време е да помислим какви проекти можем да развиваме в тази област. Господин Елер. Като координатор от НП искам да коментирам следното – Наясно съм с процедурите. Съжалявам, че е, така се развиха е, структурата на нашия дебат. Тук ставаше дума за е, съвсем е, различни е, неща. Тоест, е, тук изведнъж се смесиха четири доклада. genügend Zeit einrichten für einen Basistext, der 1500 Seiten hat. В подобни заседания на комисията трябва да имаме достатъчно време. Тук става дума за доклади, които възлизат на 1000, над 1200 страници. Необходимо е да имаме време, за да можем да обсъдим тези неща да е, мислим и за Хоризонт 2020 и за девета рамкова програма в е, бъдещето и да имаме достатъчно време да обсъждаме. Бюджета. Можем да бъдем и по-амбициозни дори. Да търсиме 120 милиарда, например. Освен това, Нека да видим какви са резултатите. 3% от БВП следва да бъде отделен за научно-развойна дейност. Ако постигнем това, не става дума за политически искания, просто следващата рамкова програма е, ще има 225 милиарда като бюджет. Значи ние не искаме дори половината от тази сума съвета е постигнал някакво споразумение като процент за цел, е, нека да не се отказваме от е, нашето искане за конкретна сума. Да помислиме дали не можем да е, поемем предложението на нашия председател да искаме поне 120 милиарда, ако ще се настоява на тези 3% от БВП. Ich glaube, das Funding-Modell мисля, че модела на финансиране е важен, защото той отразява въпроса с свръх кандидатирането, с свръх В рамките на този, е, в рамките на правилата трябва да поговорим допълнително за това как да намалим броя на одитите. Това е, е пак темата опростяване и е, комисията направи много по хориз... в това отношение по е, хоризонт 2020. Но а, е, въпросът, който остава на решение, трябват ли ни 2, 3, 4 а, с, слоя, пласта, одити? а, е, това е нещо, което предстои да направим. И следващата тема, нещо, което непременно трябва да направим, когато говорим за различните, за обновяемите енергии. Тук а, се явяват две а, големи теми. Едната е разширяване и другото е мост между разширяване и структурните фондове това е, трябва да създадем лост е, е за да може да се полу... Е, чрез разширяването да се е, стигне до повече фондове, повече средства от структурните фондове и е, след това да се използва това, за да се регионализира, да кажем в региона, пилотни е, партньорства да се създават, което да има ефект на лоста е, и да мултиплицира ефект от дадена програма. След това темата новаторство и това, което в това отношение трябва да видим какви какво ще обхванем с програмите е, трябва да гледаме на тях като на вид матрица и е, много важно е да кажем към това дали е, е, се предвижда напред, е, искаме да е, напредваме по отношение на новаторски модели за растеж е, и е, когато става дума за програми, трябва да, да, да мислим в тези посоки. И последния въпрос е нещо, с което имаме е, голям проблем с докладчицата. Е, над 20 години е, се борим е, за програмите за е, високи постижения, каквито и критерии да има за е, баланс между половете, географския принцип и така нататък. Отворим ли, е, обаче, започваме ли с тези аргументи, отворим ли котията на Пандора, ще се яват е, стотици под критериичета. Мисля, че трябва да бъдем твърди и смели да имаме амбиция при разширяването, при е, новите предприятия, малките и средни предприятия, да проявим е, амбиция, но е, по железен начин да да е, отстояваме принципа за а, е, високи а, е, постижения, за отлични постижения. А, благодаря, а, госпожо докладчик. Благодаря ви за подкрепата ви за моят подход. Сега докладчика в заключение Съгласен съм с коментарите на колегите от НЕП. Съгласен съм и с колегата от АЛДЕ. Един конкретен въпрос. Част от доклада, където се е, споменава конкретно сътрудничеството между е, производството и университетите, което става дума за основни е, фундаментални изследвания и новаторство. Това е малко смущаващо е, от част от Европа, където, например, моята страна като цяло не отговаря на е, показателите за научни изследвания. Ломбардия, мой регион, е една от частите в Европа, където и най-силно се инвестира така че би трябвало да има адаптиране на параграф 31. Не може да има различно подпомагане на научни изследвания е, между е, университетите и е, производството. Не, опасно е да премерим, да преместим системата на безвъзмезни помощи към университетите, след като търсим самозадоволителния принцип. Двете е, е, неща трябва да действат заедно, защото е, двете страни, университетите и индустрията са на, на, трябва да са на, равно, на, на равни нога. И в когато говорим за новаторство, е, основните е, производства е, трябва да бъдат подпомогнати. В моя регион имаме три основни е, индустрии и университети, те работят заедно. Но ако решим, че е, е, крупните производства могат да се самофинансират, това ще занижи нивото на научни изследвания, а то така или иначе е твърде ниско на нашия континент. Съгласен съм с колегата от НП, че трябва наистина да е, ребалансираме е, съотношението между университети и научни изследователски центрове. Сега Европейската комисия, генерален директор, колко ми давате? Две минути? Не повече, казва председателя. Благодаря. Много сте щедър. Е, първо да поздравя е, доклада за оценка. Много е впечатляващ. Благодаря, разбира се, и е, докладчицата за нейния отличен доклад и докладчите в сянка за приноса им. Е, всичко това отказява успеха на е, Хоризонт 2020, но сочи и къде има пропуски и какво е, предстои да се направи. Но ако говорим за успеха на Хоризонт 2020, трябва да сме признателни на вас преди всичко, защото вие са тези, които настоявахте за увеличаване броя на новите е, да не е само клуб на, на, на, на старите участници. Е, вие сте е, тези, които призовавахте за по-бърз, кратки срокове за без грантовете е, от 8 на 6 месеца за помощите за малки седни предприятия, ускоряване темпото на новаторството си и така нататък. Всичко идва от тук. В този смисъл успех на Хоризонт 2020 се държи до голяма степен на вас вашия е, принос, е, за което съм благодарен. Това не означава, че всичко е, е отлично и в доклада се казва къде трябва да се работи допълнително, но мисля, че най-големия проблем, с който сме, пред който сме изправени, е това свръхкандидатстване. Не можем да финансираме отличните предложения, които получаваме, което е, е ужасно притесняващо, притеснително за нас. Ето, вчера е, е, отново стана дума за това, е, какви постижения имаме в, нау... в научните изследвания. Но за всичко това трябва средства. И вашето предложение за 100 милиарда се оказа по-добро от нашите 80 милиарда, в крайна сметка. Та това ни тревожи предимно в момента. Няма да навлизам в подробности по различните въпроси, които бяха застегнати тук е, е, процедурата по оценка двоетапната, как да оптимизираме всичко това. Има един елемент в доклада, който трудно приемлив за нас е, и това е да се добави географския критерий при е, процеса на оценка. Това е програма за най-добрите. И ако започнем да подбираме, да избираме проектите по различни критерии, географски и разни други подкритерии, ще загубим много и това не е в полза на европейците и е, конкуриращите се в това отношение. Разбира се, не бихме искали да. Е, е, това не означава, че не искаме повече региони да, да излизат напред. Да, да, за това са и синергиите. Това е синергията с структурните фондове. Затова работим в, с колегите ни в Генерална дирекция Регио. В момента те имат 300 милиарда, от които 60 е, милиарда са заделили за изграждане капацитет в научни изследвания и е, реновации. Е, ролята обаче на Хоризонт 2020 е да насърчава отличните постижения, върхови постижения. Трябва да, да не смесваме двете неща, мисля понеже няма много време, ще спра до тук, но наистина оценявам високо е, доклада, работата на докладчите в Сянка. Чудесно, фантастично сътрудничество беше между нас и очаквам е, резултатите от всичко това. Благодаря много, е, господин генерален директор. Ние имаме отдавнашно е, сътрудничество, датира отдавна, може би ще продължи и в бъдеще. Съвсем кратки, много кратки е, отговори. Ако разбира се, желаете да да засегнете въпрос, който бе поставен. Съвсем накратко. Е, с радост чух, че е, мнението на някои, е, според някои хора в е, залата, това не, не, не трябва да се покрива от структурните фондове, има други фондове за това. Това по-широко участие, равенство между половете, географски е принцип. Това ще отклони програмата от нейната предназначение първоначално, което беше върхови постижение. И ако трябва да се се е, съобразяваме с други и преследваме други цели, това ще разводни е, смисъла на програмата е, трябва да помним едно. В доклада от преди няколко години стана дума за това. Две трети от подобренията в резултатите, повишени резултати, идват не от нови идеи, а от копиране на заимстване на идеи, съществуващи. И процеса, всичко това да се вкара в руслото на изпълнение е доста сложен процес. Благодаря, госпожо докладчик. Ваш ред е сега. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на всички, които участваха в е, е, тази дискусия за техните коментари. Ще са ми полезни. Две неща. Два въпроса и два коментара защото сега ние търсим консенсус. Колкото до е, участието на е, производителите, е, не смятайте, че аз омалуважавам това. Е, съвсем не. Трябва ни е, участие на индустрията, ако искаме по-конкурентна Европа. Трябва ни ефективно използване на ресурсите. За това и трябва да видим как по-добре да участвате и да е, засилим ролята на малките и е, средни производства. По географския критерий е, да, разбирам, давам си сметка, че ще, този въпрос е малко спорен, но е, мисля, че трябва да помислим отново как да постигнем повече, е, по-голям разпространение на тези върхови постижения в други райони. Е, така че трябва хем да е, повишим постиженията, подобрим постиженията, хем да ги разпрострем върху по-широка площ. И Хоризонт 2020 е въпрос за това каква бъдеща Европа градим и ако постигнем консенсус по този въпрос, е, това ще е чудесно. Работата, която ни предстои следващите няколко седмици, ще ни помогне да се придвижи напред е, е и е, така, че програмата Хоризонт 2020 да е, работи ефективно. Благодаря председателя, тъй като дискусията е, е изключително важна. Ако искате да добавите нещо или да зададе още някой, някой въпрос е, е към нашите е, участници в панела, нашите учени, моля, е, благодаря господин генерал директор за вашите много е, точни, бързи и кратки коментари. желаете ли да добавите нещо? Едни от проблемите, с който се сблъскаме, е как да е, съчетаем е, научните изследвания за е, и постижения и на, е, на, така скъсяване дистанцията с други региони. Това е един е, въпрос, който непрекъснато, по който е, много се мисли и говори. Едната от възможностите, които е, чухме, е, съм включил доклада, че е, чрез разпространяване на резултатите имаме, ще имаме хем отлични е, е, учени, е, установени в някои области, но а, ако се върнем към, а, а, значи, разпознавайки резултатите, ние се връщаме отново към обществото, към други научни центрове и по този начин а, постигаме а, двете цели едновременно. Хем а, а, така, на, на, нагоре, вертикално, хем хоризонтално разпространяване, повишаване качеството и разпространяване към, а, върху по-широка територия. А, сега, а, госпожа Кудрицка. А, е, искам да е, кажа нещо по повод казаното последният, е, последния оратор. Разширяване на участието и критериите за успех на един проект, географския критерий. Не трябва да смесваме тези две неща. Те са различни. Разширяване на участието не означава, не означава ограничаване и омалуважаване на върховите постижения е, значи, ако разширяваме е, обхвата, е, оценката на проекта ще, така или иначе винаги критерия ще е най-добрите постижения. Изграждане центрове на върхови постижения, например, ще ще е един от интересните инструменти в следващата рамкова програма. Резултатът е, че талантливи учени и от по-малко развити държави ще могат да участват в много амбициозни научни проекти, които са важни за науката най-общо. 6 страни са получили 68% от е, средствата по линия на Хоризонт 2020. Е, това е хубаво, защото очевидно това са били най-добрите учени, най-добрите проекти. Но това не означава, че трябва да пречим е, да се изграждат нови инструменти, чрез които да се улавят, да се откриват и улавят нови таланти, особено от страните, е, които е, така не се борят с е, ногти и зъби, не, не са така агресивни, както, ако мога да кажа. Имам въпрос към по повод, относно отворения, открития достъп. Ние направихме едно пилотно проучване, така нареченото Open Science има ли някаква оценка е, вече, защото така имаше доста е, ентусиазъм е, около него, но има и комерциални интереси, за които нямаме достатъчни. Им, ние судирахме различни данни, е, имаме съответната инфраструктура и е, каква е оценката в рамките на вашата оценка относно е, пилотната проекта, е, е пилотния проект е, е, и е, какъв е баланса според вас между е, колкото е възможно по-отворено и колкото е, е, се налага, по, ако се налага да е по-затворен е, дадена е, система? Благодаря. На първия въпрос. По отношение на действията и дейностите за разширяване, ако си спомняте Ларнаган в Кипър, аз наистина подкрепям подобни проекти. Те, те са наистина изключителни. Но това е изключително важно, когато говорим за географски критерии. Разширяването проектът за, е, проект, който се избира именно заради върховите постижения. Изключително важно е наистина да изберем това, което ще укрепи постиженията в Европа. Действително виждаме, че най-напред има общо желание за участие, да има достъп до данни. 60% от кандидатстващите са готови да обменят данни, да споделят своите данни, но както и вие казахте, наистина има изключения, защото много отрасли, промишлени компании и фирми нямат желание да споделят данни, просто защото това е, е, е много важно за тях, за да бъдат конкурентно способни, да имат успех на стопанската сцена. Така че ние е, отчитаме там, къде, къде се намираме и също така е важно наистина данните да бъдат съхранявани в Европа и да бъдат налични. Много важно е да се събират наистина данните на европейски платформи. Председателя, благодаря. Наистина, много рядко имаме възможност да проведем и допълнителна дискусия, но наистина темата е изключително важна и чувстваме отговорността си като комисия ИТРЕ за всички тези програми. Госпожа Кабезон Руис, заповядайте. Да, благодаря. Един въпрос към директора. Съвсем накратко. По отношение на публично-частните отношения. Аз не възразявам, зная, че това ни е нужно, очевидно това води към прехвърляне на а, публични средства с цел развиване на научно-изследователска дейност към частния сектор. Много добре е так, да имаме този достъп, например, що се отнася до здравеопазването, лекарствата, публично-частното участие е много важно в конкретни отрасли. Та, как можем да гарантираме, че това ще се случи? Това са предизвикателства, които ние сме си положили пред себе си, ангажирали сме с тях, как да можем да имаме гаранции, че ще се осъществят, как и е възможно и комисията да даде такава гаранция. Благодаря. Благодаря председателят на всички, благодаря колеги, много важна дискусия, благодаря на нашите гости. Е, наистина, рядко ни се случва в Комисията по промишленост да разчитаме е, на подобна дискусия. 31 март е срока за внасяне изменение, 24-25 април обсъждане на измененията. Както виждате, времето а, е, беше доста щедро днес почти час говорихме по тази тема, но ни чакат и още възможности за разисквания. Това е изключително важно за Комисията по промишленост. Никой друг не споделя подобна отговорност, така че за нас е много важно. Отново, благодаря на нашите гости, благодаря на експертите, на учените, благодаря на генералния директор. И последната точка от дневния ред. Информация относно текущите преговори. Сигурност на газовите доставки. Аз имам отговорност по тази тема. Много моля, останете няколко минути с нас, скъпи приятели. Да. Що се отнася до изменението? Един въпрос. Дали ще подготвим доклад по нормите и правилата или не. Ако нямаме доклад по договорите, тогава трябва да разширим измененията по отношение именно на Хоризонт 2020. Председателя, нашите ко- координатори в Комисията по промишлеността носят тази отговорност. Господин господин Айлер. Добре, в такъв случай е, въпросите свързани с нормите и разпоредбите трябва да бъдат включени във възможността за изменение. Трябва да знаем това. Председателя, може би няма да имаме време, трябва всичко да бъде направено едновременно, защото наистина е, трябва да уточним какво трябва да влезе в нашия доклад съобразно правилника и така измененията. Госпожа е, Кабесон Руис. Това е ваша отговорност. Бихте ли взели отношение? Няма проблем, защото може да подготвим и друг доклад. Аз само исках да дам да получа отговор на въпроса, който зададах. Да, добре. Тогава включваме всички изменения и нататъка. Преговорите е в ход по отношение газови доставки. Аз съм отговорен за това. Комисията прие мандат 13 октомври. А на 1 февруари тази година, почти година по-късно съвета, прие този мандат. Искам да ви кажа, че съвета поразводни нашето предложение. Нашето беше много категорично предложение. Много ясно имаме същия подход, както и комисията. Регионален подход и някои важни въпроси във връзка с солидарността. В газовите доставки разглеждаме, както и други въпроси, които са свързани с с е, уведомление при някои договори. Европейската комисия и е, Европейски и е, съответно съветите на Европейския съюз трябва да се поддържа добро сътрудничество с тях. Това е важно за нас. Можем да кажем само, че някои много сериозни затруднения и пречки се и сблъскваме с тях по нашия път, например сътрудничеството на регионално ниво. Как да разрешим този въпрос? над национален въпрос над национално ниво, за да може да се предостави по-голяма сигурност на държавите членки Европейския съюз и как комисията би могла да бъде приобщена в подобна дейност. Освен това, по отношение уведомяването за някои договори към комисията, все още този въпрос се обсъжда въпроса за солидарност. Бихме желали Европейският парламент да изрази категорично по позиция по тази много важна тема. Не става въпрос само за разискване на средства в областта на солидарността, а солидарността следва да се разглежда като отношение между държавите членки. Срещаме известни затруднения тук, за да убедим съвета в тази насока. Ако не приключим следващия понеделник, 27 март, ще бъде много трудно преди края на месец април да приключим, така че наистина има сериозно напрежение в хода на нашите преговори. Това е последната точка от нашия дневен ред. Разбирам, че искате да отговорите на госпожа Кабезон Руис на зададения въпрос. Мисля, че е много важен въпрос е връзка с, връзката с е, големите промишлени оператори и фирми. Това е нещо много важно по отношение на публично-частното партньорство. Това е важно за индустрията от една страна, но от друга страна е много важно да за, дам един пример с, с ИМИ голяма компания за лекарства, приоритети на СЗО. Така че тук става въпрос не само за приоритети на СЗО а и за наши приоритети. Ето това търсим. Приоритетите да бъдат в интерес е, на широката общественост, не само на промишлеността. Много важно да се постигне равновесие. Кризата с еболата, например, може да се посочи. Успяхме да въвлечем чрез публично-частно партньорство отрасли, отрасъла за разработването на лекарства. И така, следващото заседание 3 е април 2017 година, допълнително заседание ще има на комисията, изключително важно, ще се проведе в Страсбург. Вечерта, 19 часа до 20 или 20.30 още не е взето решение, защото ще трябва да гласуваме по FC2. Изключително важно е да гласуваме на 3 април в Страсбург. 19 часа или 20 часа и 30, може би за около 30 минути, 40 минути, защото няма да е сложно гласуването, но е много важно да подчертаем, че имаме допълнително заседание на комисията на тази тема. Благодаря на всички. Прекрасно беше, че проведохме тази дискусия и използвахме, оползотворихме времето си напълно. Благо... Председателя благодари и на а, преводачите, които работят с нас от вчера преди обяд. Много благодаря за отличната ви работа. Благодаря и на вас всички колеги. Следващото заседание ще бъде в Страсбург.